Uh, uh, Добро утро. Мисля, че можем да започнем с тази точка от дневния ред за облика на бедността. За съжаление, докладчика не може да присъства, но Томас Хандъл ще поеме нейните функции на госпожа Зимар. Скъпи колеги, Бих искал да се извиня от името на колегата, която не може да дойде тук днес. В последния момент и възникна нещо. Тя спомогна за написването на становището. Благодарение на това ние успяхме да си сътрудничим с комисията ФЕМ по женските въпроси. Най-напред трябва да кажа, че бе постигнато споразумение между комисията по заедостта и ФЕМ да се ограничим до общите въпроси, докато комисията ФЕМ ще се заеме с конкретните въпроси, свързани с жените. На последното заседание на координаторите – 43 изменения бяха обявени за недопустими въз основа на постигнатото споразумение между двете комисии. Е, има а, крайни срокове за оттегляне на предложенията за ФЕМ. Това е 9 декември. Така че ще се бъде улеснена нашата работа и секретарята вече е разпратил до депутатите съответното съобщение. Това, което можем да допълним е, че тук няма спорове по подготовката на доклада. В общи линии постигнато е споразумение за основните цели, борбата срещу бедността и най-вече бедността сред децата. Госпожа Цимер в момента работи по компромисите и в хода на днешните дискусии тя ще се опита предложените компромиси да бъдат предоставени на докладчиците в Сянка. Надяваме се, че тази седмица ще постигнем съгласие по компромисните решения и на 9 ноември ще можем да гласуваме. Докладчикът има само няколко изменения, по които няма постигнато съгласие. 22 за увеличаване на бюджета за социалния фонд, например. 34-то изменение също така, което цели изключване на темата за детската бедност. 42-ро, освен това, което засяга въпроса за показателите за бедност, които да бъдат изключени от стратегията за 2020. И 51 ро пета или за положителната роля на социалната политика и заличаването на тази тема. Това са измененията, които госпожа Цимер не може да подкрепи. Има още три изменения. 52 от госпожа Майснер. Това е едно изменение, което засяга първата част, посветена на пазара на труда и включването в компромисното решение. 35 и 36 за бедността сред децата. Идеята да бъдат включени в компромисните изменения, за да включим и темата за осигуряване на подслан на тези деца. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, госпожо председател. Жалко, че госпожа Цимер не може да се присъедини към нас. Много неща бяха казани от нейно име. Ние в общи линии сме съгласни, че бедността сред жените трябва да бъде обект на нашите усилия и измененията са в този дух с няколко изключения, които вече бяха споменати изрично. Според мен е доста деликатна темата, когато подготвихме измененията, ние всъщност не знаехме. Аз съм участвала в дебата, между другото, но и аз не знаех, че не можем да използваме думата жена, така че малко трудно предвид това правило 50 да подготвим становище. Наистина е деликатно положението. Бе ни казано, че детската бедност не може да бъде включена. Сега се оказва, че може. Живота ни доста се осложни а, на нас по-специално, докладчиците в сянка. Думата жена съм я залечила от две от моите изменения. Сега те са допустими. Това исках да кажа по процедурата. Много от измененията наистина се позовават на същия този член. И ще ми се това да бъде отбелязано, защото ние не само а, страдаме за това, което трябва да бъде направено а, за женската бедност, но трябва да намерим конкретни решения. Имам предвид изменение 35, което е част от компромиса. В Германия е много важно, когато се споменава бедността въобще, да говорим за спиралата на бедността. Не знам дали това понятие съществува в другите езици, но за мен е много важно това понятие да бъде отразено. Бяха направени и други подобни коментари. Ако бъде родено едно дете в бедно семейство, в което всички са безработни, а това често се случва в Европа, те всъщност не могат да излязат от този порочен кръг, от тази спирала на бедността. Така че идеята е да разчупим този порочен кръг. Така че аз подкрепям компромисните предложения. Благодаря. Госпожа Лопе Фонтания. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искала да се спра на една точка. Не би трябвало да е трудност на намирането на компромисни решения по тези изменения. Би било желателно да постигнем консенсус по единен текст. Преди да се спра на най-противоречивите изменения, трябва да ви кажа, че за мен е доста странно, че някои от тези изменения са обявени за недопустими. Очевидно, ние не е трябвало да ги внасяме в, в комисията ФЕМ. Тук няма да се спирам на техните качества, но 27 59-то, 50-то, са важни за нас. Това са, измененията, свързани с а, трудовото законодателство. Изрично се споменава жени. Ако споменем изрично думата жена, нарушаваме постигната договореност, но ще трябва по някакъв начин да се съобразим с правилата, въведени от председателя. Има някои изменения, по които имаме доста големи съмнения или поне не сме постигнали съгласие. Става дума за изменението, което се споменава социалния фонд. Желателно е да бъде постигнато съгласие. Аз лично подкрепям увеличаването на финансовите средства стига това да се използва за увеличаване на заетостта и конкурентоспособността, а не просто да се осигури социална помощ, тъй като има и други инструменти за това. Подкрепям 53-то изменение по 61-во. Вероятно не съм разбрала испанския превод на текста, но според мен можем да се споразумеем. Подозирам, че в крайна сметка ще стигнем до един текст, който ще бъде приемлив за всички. Едно пояснение. Всички докладчици бяха осведомени за компетенциите на различните комисии. И всяка комисия трябва да се придържа към своята област на работа председателите и докладчиците трябва да определят тези области, които попадат в рамките на техните правомощия и да се споразумеят за конкретните правила. Това бе направено от председателите на комисиите в консултация с докладчиците. Именно по тази причина много от измененията са недопустими. Juste sur ce point, Madame la Présidente, merci по този въпрос, госпожо председател. Благодаря ви за думата. Казахте, че докладчиците са информирани за това докъде могат да се простират бележките на отделните комисии. Доста странно ми се струва това. Нашия председател споменава всичко това, а на същото работно заседание тя заяви, че един от въпросите, по който ще работим през 2011 година, ще бъде една клауза за най-облагодетелствена нация или най-облагодетелствена група, в случая жените. Тоест, излага се една принципна позиция на същата тази среща на координаторите. Казва се, че не можем да се занимаваме с различни поправки, свързани с жените, споменаващи думата жена. И на същото заседание тя казва, добре, съгласна съм да вземем една тема, която е свързана с положението на жените и тази клауза за най-облагодетелствено третиране. Един и същи човек на едно и също заседание казва две различни неща. Аз не го разбирам това. Още нещо. И исках незабавно да реагирам на казаното от вас и затова започнах тук. Но сега бих искала да се изкажа по същество, тъй като се бях записала. Благодаря, каза председателката. Нека първо да изслушаме всички, които искат да кажат нещо по въпроса за процедурния ред. Става дума за засиленото сътрудничество. Има такова споразумение. Ще поискам от госпожа Берес пояснение по този въпрос, по който тя е говорила на заседанието на координаторите. А, за съжаление, аз не присъствах, така че не зная точно какво имате предвид. Но ще я попитам какво е имала предвид. Що се отнася до този доклад? Става дума за засилено сътрудничество. Постигнато е съгласие между председателите на двете парламентарни комисии и комисията ФЕМ ще се занимава с равенството между мъжете и жените, що се отнася до различните и равни възможности на пазара на труда и третирането на работното място. За това отговаря Комисията за правата на жените. За това Комисията за правата на жените и председател на нашата комисия постигнаха такова съгласие. Продължавам с записалите се. Госпожа Йотова. Не, госпожа Маранчарти. Не. Благодаря ви. Някак си се обърках, реших, че това, което казахте по процедурата, всъщност е изчерпало това, което имате да кажете. Не, господин Сарки си иска думата, само за секунда. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм изумен. Не говоря за това, което се случва днес. А, говоря за голямата част от работата, която се върши тук. Тя като че ли оставя на заден план пред работата, която се върши в други парламентарни комисии. Т.е. има задачи, по които ние изобщо не участваме. И не разбирам как нашия мандат, свързан с заетостта, т.е. свързан с пазара на труда, с социалното приобщаване, как така по тези теми се произнасят други парламентарни комисии, защото на тях в мандата са им жените или децата, например. Така че иска ми се някой да ми го обясни това и то не само това конкретно, а по принцип защо се работи така. Така че си мисля, че трябва да гледаме малко по-широко на тези въпроси. И накрая, съвсем ясно е, че Член 50 говори за засиленото сътрудничество между парламентарните комисии, но всеки си има определен мандат. Съгласна съм с вас, казва председателката, и аз се питам защо е така, но това трябва да бъде въпрос повдигнат на председателски съвет. И политическите групи са тези, които трябва да го направят. И това е най-доброто. Нямаме много време преди гласуването, така че ако не е нещо изключително спешно свързано с среда, по който работим, моля ви не се изказвайте, иначе трябва да ограничавам изказванията на останалите. Благодаря, госпожо председател. Аз съвсем накратичко ще се изкажа. Първо, метода на работа, за който говорите, е свързан с законодателни доклади. А ние не говорим за това в момента. Не знаех, че въобще не може да се включва думата жена в изменение, защото тогава моментално този текст трябва да отиде в комисията по жените, тъй като е свързано с бедността сред жените, пък те отговарят за жените. Абсолютно безумно. Искам а, обаче да Говоря по 27, 45 и 54 изменения. Те са недопустими, точно поради това. Говорим за заетост, т.е. те са по същество и според мен трябва да се прегледат отново правилата за допустимост и недопустимост на предложенията за изменения. От името на госпожа Груни и от а, свое име искам да поговоря за 71-во изменение. Там се споменава минимално заплащане, минимална ставка, така че трябва да се внимава. Що се отнася до социалния фонд, 23, 24, 26. Там се казва, че искаме намаляване на фонда, ма ние не искаме такова намаляване по социалния фонд, защото то не отговаря на социалното сближаване. Също така 80-то изменение, където се споменава принципа на субсидиарност. Що се отнася до допустимостта? Искам да се гласува да видим кой е съгласен да се изпращат тези изменения, които се смятат за неопустими, обратно в комисията по жените, госпожа Йотов. Благодаря, госпожо председател. не искам повече да разводнявам тази дискусия, за да ви кажа колко не съм съгласна с начина по който е взето това решение и разделянето на двете теми бедност и жени, защото ако не се лъжа, Темата на нашия доклад е лицето на бедността сред жените в Европейския съюз. Имам чувство, че попадаме в една доста така, неформална ситуация, в която трябва да разделим двете теми и това е най-малкото нещо, което мога да кажа като определение. А, казахте, че сме предупредени за начина по който ще работят двете комисии за писмо, което е изпратено до нас. Аз твърдя, че такова писмо като докладчик в сянка не съм получавала и напълно се солидаризирам с нашия координатор, който протестира срещу този начин на работа, защото струва ми се, че Вие до голяма степен обезличавате работата на нашата комисия. Сега по същество. Съжалявам, че няма днес госпожа Цимер, защото тя би трябвало да даде голяма част от обясненията за отхвърлени предложения, отхвърлени изменения, също така и компромисите, които прави в момента. Тъй като ние сме, като група на социалистите, сме изключително против изменение 22, в момента, в който се уреждат бюджетните въпроси на Европейския съюз, ние самите да се отказваме от средства предназначени точно за бедността срещу жените, струва ми се, че не е нормално. Освен това, струва ми се, че между 23-то, 24-то и 25-то изменение може да се, и 26-то, извинявайте, изменение може да се направи един добър компромис, който да регламентира използването на средствата по Европейския социален фонд. Не знае как ви се струва, колеги, но аз също поддържам мнението да се гласува начина на работа, предложение, което беше направено преди малко, както и, за съжаление, тази този дебат, според мен, въпреки съкратените срокове, трябва да бъде повторен, защото аз лично не съм съгласна с този начин на работа. Е, Thank you, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че бедността сред жените е част от е, общата бедност. Е, има повече бедни жени, отколкото мъже. Е, възрастните жени, разведените жени, самотните майки. Има много проблеми, които трябва да се решават в на тази комисия, пенсионните права на жените, възможността да се предостави възможност да загрижа за децата, за да може жените да работят минимален доход, ако жените не могат да работят. Аз съм внесла изменения в тази посока. По въпроса за недопустимостта, този принцип се е приложил твърде строго в някои случаи. Общата ни цел, разбира се, е целият парламент да предоставя колкото е възможно по-добри доклади. Чувайки това, което каза господин Серкас, именно, че Комисията по работната заетост винаги е притеснена от дублирането и при покриването с други комисии. Ам, това е вярно, но никоя а, комисия не се тревожи от този въпрос толкова, колкото комисията по правата на жените. Аз съм а, а, член на тази комисия, много от нас също са членове на тази комисия. Ние бихме могли да използваме това аз мога да внеса редица от измененията в комисията по жените, ако това е проблема. Дори а, всъщност подкрепям, че има много добри неща, които би следвало да бъдат в доклада, независимо от това дали ще се гласуват тук или ще се гласуват в комисията по правата на жените. На мен това на ме и Важното е да се внесат. Аз съм съгласна с всички вас по този въпрос. Тук не става въпрос за мен като председател на комисията. Аз ще повдигна въпрос пред госпожа Берес. Тя повдигна този въпрос. Ще го повдигна заедно с председателя на, коми... на комисията по правата на жените. Няма да гласуваме сега. Ще имаме възможност преди гласуването отново да преразгледаме въпроса. Аз съм съгласна с вас. Тук не става въпрос за стриктни компетенции. Аз съм съгласна с вас. Отново ще повдигнем въпроса пред госпожа Берес, за да сме сигурни отново, че ще се реши въпроса с допустимостта или недопустимостта. Господин Сергас, всъщност аз не исках думата, но тъй като ми я дадохте, Искам да кажа, че съм съгласен с вас е, наистина е необходимо е, пояснение, госпожа Соя. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че вие се съгласихте да повдигнете този въпрос пред е, заседанието на координаторите. Ние всички получихме този имейл и аз също Бях много изненадана от това разделяне на измененията и не можех да разбера къде е разделителната линия. Аз бях внесла три изменения, които са много сходни по съдържанието и ми беше казано, че едното трябва да отиде в другата комисия. Аз говорих а, а, по повод на имейла Искам да попитам какъв е вашия съвет, какво да направим отново ли да изпратим имейл и да кажем а, отказвам се от оттеглянето на изменението. Какво трябва да направим при тази ситуация? Само отговор на въпроса. Всички изменения ще бъдат преразгледани в максимално кратък срок ще ви уведомим дали решението е променено. Толкова много повдигнаха въпроса, че очевидно трябва да го направим. Аз а, мисля като вас, че трябва да се преразгледа всяко изменение и да се види дали тези изменения не могат да бъдат разглеждани в нашата комисия и всеки, който е внесе изменения ще получи е, съобщение. Е, господин Томас Ман, съвсем накратко, защото наистина съм много удовлетворен, че ние всички говорим едно и също. Не искаме да работим с такива ограничения, за да може и, и, и да се подчиняваме на правилото Комисията по правата на жените да бъде единствената комисия, която може да използва а, думата жена. А, ние, на нас е ние позволено да използваме думата младежи и а, тогава, а, да кажем, в Германия ще има карнавал. Мен ми се струва, че вече че карнавала е започнал. Аз би желал тези изменения да бъдат внесени в толкова комисии, в колкото е необходимо, независимо от това, че те могат да бъдат свалени. Точка 50 и сътрудничеството, това е добре, но а, вие казахте, че трябва да бъдем активни. Основната позиция е ясна, необходим ни е писмен отговор. Да, ще го получите. Госпожа Фигерайдо. Благодаря. Подобно на колегата Корнелиса, аз съм координатор в групата по развитие в комисията по правата на жените, както и в тази комисия. И ние много добре знаем колко е важен този въпрос. Очевидно, комисията по правата на жените следва да внесе своята позиция. Необходимо ни е засилено сътрудничество. Същевременно, Комисията по правата на жените и равенството между половете няма е, намерение. Моите колеги ще се съгласят с, с това, колегите, които са членове на тази комисия и вие сте всъщност е, координатор не е намерението на Комисията на жените да а, попречи на Комисията по работната заетост да си свърши работата, особено в тази сфера, тъй като основното съдържание тук е бедността сред жените и би следвало да правим дъвка, гъвкавост в Комисията по работната заетост и да се приспособим към този принцип. Така че аз бих се съгласила с идеята да се включат предложения тук от колеги в Комисията по работната заетост, които се отнасят по въпроса за бедността на жените. Независимо от работата на Комисията ФАМ. И в крайна сметка съм сигурна, че докладчиците ще проявят здрав разум и ще решат как да отразят различните предложения и ще се опитат да избегнат дублиране. Мисля, че това ще бъде най-добрият подход. Едно решение, основаващо се на здравия разум, без спорове между двете комисии, които са безсмислени. Едит благодаря. Ситуацията е малко странна. За тези теми, които се припокриват е, във връзка с отговорността на комисиите, ние използваме засиленото сътрудничество. Важно е, е да се подчертая, че това сътрудничество обаче не винаги е безпроблемно. В случаи като този много трудно да се прокара една разделителна линия между това, кое е отговорност на нашата комисия и кое е отговорност на комисията по правата на жените. В за 6 години никога не съм срещала такава практика на връщане на изменения от една комисия на друга. Струва ми се, че в този случай разделителната линия е, как да го кажа, много гъвкава и не е възможно да се определи една точна разделителна линия. Мисля, че е необходимо повече добра воля, за да може да се реши въпроса, а не да се караме. Нямам повече е, заявки за изказване. О, извинявайте. Госпожа Гарин. Благодаря, госпожо председател. Вие ме забравихте. Да, искам да кажа а, няколко неща. Няма да бъдат, а, няма да говоря за измененията. Тук а, всъщност съм изненадана, че нищо не се говори а, за изграждането на а, Значи, пазара на труда е резултат на една процъфтяваща економика. Жените не живеят в вакуум, ние живеем в този свят и, и това, което е важно за борбата с, с, срещу бедността сред жените е да се осигурява работна заетост за жените, тъй като ние няма да говорим как ще се борим с, с бедността по най-очевидния начин, според мен. Аз мисля, че трябва да се е, подобрят условията, причинени от е, е, бедността и е, безработицата. Мисля, че трябва да се прие... предприема действия по принципа за субсидиарността на равнище държави членки. И по моето изменение 22 ние не бихме искали да повишим Европейски социален фонд. Откъде идват тези пари? Те идват от държавите членки, от повишаване на бюджета. И аз казах, че най добрият начин за решаването на тези въпроси трябва да бъде е, да се решават е, на равнище държавите членки. Така че ние ще гласуваме да се увеличи социалния фонд значително. Какво означава значително? Това означава откъсване от реалността. Ако увеличи нещо значимо, поне трябва да кажете колко е това значително. Тогава вече може би е, ще получите подкрепа, но за такава една мъглява, обтекаема формулировка значимо а, няма да подкрепите. Искам да спомена моето изменение 51, което а, заличава а, идеята по точка 5 тъй като а, тези мерки не допринасят за намаляването на рецесията. Няма а, доказателства, че това намалява ефектите на рецесията. Това е глупост. Точка 5 трябва да бъде заличена. Председателката, благодаря. Приемаме е, текста на 9 ноември, така че трябва да намерим отговор на, този, на въпроса за измененията тази седмица. Искам да ви помоля обаче да се свържете с ръководителите на вашите групи, за да може да се промени ситуацията на председателски съвет, защото ръководителите на групите говорят за компетенциите и правомощията на различните групи и комисии. Искам да... Ние ще повдигнем въпроса пред госпожа Берес и ще ви бъдем много благодарни, ако повдигнете въпроса сред вашите групи. Така че 9 ноември приемаме текста в комисията. Back to Mr. Handel. А сега отново думата има господин Хендел. Да. Мога да кажа, че проследих дискусията, отбелязах си всичко и ще кажа госпожа Цимер какво се е случило тази сутрин, за да може да включи е, нашата дискусия в нейния е, текст. Сега гласув... преминаваме към електронното гласуване. Ще гласуваме сами. Доколкото разбирам, няма проблеми с политическите групи. Моля ви, а, уведомете ме, ако нямате гласуване, карта за гласуване. Гласуваме по седемте точки. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Uh, Прекратете гласуването. Тридесет и четири за, двама против. Няма въздържали се. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, ако мога да я намеря, казва председателката. За адекватни, устойчиви пенсионни системи, докладчик все още не е тук, така че ще направим почивка от няколко минути, докато изчакаме госпожа Омен Ройтен. If you could take your seats again, I gather Mrs. Моля, заемете местата си. Госпожа Омен Ройтен е тук и вече, ако можем да започнем по нейната точка, която е адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи. Така че искам да ви помоля да заемете местата си и ще дам думата на госпожа Омен Ройтен. Eh, Благодаря, госпожо председател. Тук имаме една зелена книга, която се основава на една директива, която в момента е блокирана в съвета. Това е една директива за подвижността, за мобилността и за различните условия за пенсиониране, за устойчивостта на пенсионната система. И така, аз работих съвместно с секретарията и с редица експерти – и ще изпратя доклада за превод следващата седмица. Опитах се да отговоря на редица въпроси. Отговорът ще бъде няма да бъде непременно решение на сегашната ситуация, но това ще бъде един а, отговор, който реагира на ситуацията, с поглед в бъдещето. И се надявам, госпожо председател, че тогава, когато бъде завършен доклада, ние ще можем да проведем консултации с докладчиците в сянка от другите групи и ще можем да внесем изменения там, където това е необходимо ще можем да представим една визия, която да бъде последователна. И това, което това означава, че е, че аз като докладчик ще се опитам в максимална степен да изложа това съвсем ясно и да не правя компромиси с компромисите. Това ще гарантира постигането на един последователен отговор, свързан с бъдещето на пенсиите. Това е нашата цел. И първият въпрос, който трябва да намери отговор е трябва ли Европейския съюз да направи нещо за разпоредбите, за пенсионирането? Мисля, че това е важно за Европа. Особено ако разглеждам пакта за растеж и, и стабилност. Ако има неустойчива система на пенсионирането, това ще повлия отрицателно бюджетите на държавите членки. И в този контекст е, имаме нужда от европейски отговор. Това не означава, госпожо председател, че Европа следва да задава всички правила и да даваме съвети за това какво трябва да се прави в бъдеще. Това, което е съвсем ясно е, че тук работим с една обърната пирамида. Все по-малко и по-малко млади хора работят и а, плащат и тези млади хора ще устаряват и все по-малко и по-малко млади хора ще субсидират пенсиите на все повече и повече възрастни и застаряващи хора. Така че хората, които влизат на пазара на труда по-късно, ще могат да внасят по-малко в пенсионната система и в повечето държави пенсионната възраст е по-ниска от официалната възраст за пенсиониране. И въпросът е дали следва да определяме възраст за пенсиониране в Европа. Ние виждаме обаче, че средната продължителност на живота е различна в различните държави членки, следователно трябва да създадем една безопасна и устойчива система. Също така комисията казва, че следва да създадем адекватна система на пенсиониране. Ние винаги казваме, че това е 60% от средния доход – но аз не смятам, че това е дадено с нас. Мисля, че държавите членки трябва да определят какво представлява адекватна пенсия. Аз не мога да мисля, че това трябва да се решава на европейско равнище. Е, една адекватна пенсия би следвало да а, отразява и трите стълба Сега по въпроса за устойчивите и сигурните пенсии. Имам различни държави членки, които имат първия и втория стълб. Но а в новите държави членки вторият стълб не е истински втори стълб. И наблюдавала съм много примери. Ние имаме системата на първия и на втория стълб, които бяха създадени от Световната банка чрез финансиране от тези държави. И сега тези държави, които практически имат стълб 1А и 1Б, а не втори стълб са в една сериозна система. А, във втория стълб, там където се опитват те да съберат някакви пари, но а, разликите се увеличават и онова, което се спестява, се взима от бюджета и се слага в първия стълб. А не беше това намерението. Следователно, Необходимо е да се види какво е решението на този проблем. Има други държави членки, които имат много добре функциониращ първи стълб. Те имат фондове, те са спестили стотици, милиони в първия стълб, но виждаме, че и втория стълб се огъва вече, защото борсата не е толкова печеливша. Това е първия проблем. И а, втория проблем е, че все повече и повече хора живеят по-дълго, така че перспективите за пенсиите и за тяхното изплащане всъщност оказва натиск върху фонда. И аз мисля, госпожо председател, че трябва да направим нещо и по това. Работим заедно с Комисията по, економи... Е, по економическата комисия и трябва да разгледаме директивата, а, която е в правомощията на Комисията по економическите въпроси, но ние а, е, имаме водеща роля а, е, по въпроса за това, че безопасността сигурността на пенсиите, надзора върху фондовете. Аз знам, че а, е, социалните партньори може би няма да се съгласят с това, но а, е, необходимо известен надзор върху тези фондове. Защо? Защото не може да се каже, че един такъв фонд представлява само нещо, което върху което влияят националните пазари. То е свързано и с европейския пазар като цяло. И аз бих желала да привлека вниманието ви към следното. Когато говорите за пенсиите, младите хора не се интересуват от пенсии, не знаят много за тях. Така че мисля, че с оглед на предоставяне на информация, необходимо е да повдигнем тези въпроси. Така, това беше едно кратко встъпление. Искам да ви помоля, след като се изкажат социалните партньори, да ми дадете възможност да взема отношение по някои други въпроси. Сега давам думите на социалните партньори. Седем минути на организация. Първо Ребека Смит от Business Europe. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията по заедостта, че ни даде възможност да дойдем тук, да споделим нашите виждания за зелената книга. Ще се радваме да ви разпратим окончателното становище. Искам сега само да ви представя накратко основните точки в нашия отговор, предвид ограниченията във времето. На първо място Бих искала да коментирам по три въпроси. Реформата на пенсионната система в държавите членки. Очевидно някои стъпки вече са предприяти. Ние смятаме, че е необходимо да бъдат допълнени с други мерки, за да могат държавите членки да гарантират устойчивостта на пенсионните системи и ги поощряваме да направят това. Разбира се, това са мерки, които целят ограничаване на публичната задлъжнялост, устойчивостта на публичните финанси. На второ място ще направя няколко коментара за необходимостта от допълване на реформата на пазара на труда. При реформата на пенсионните системи, според нас, е необходимо да се работи по-дълго на пазара на труда и ако това стане, трябва да се предвидят мерки и за пазара на труда, за да могат компаниите да осигурят достатъчно добри работни места и растеж, за да има такива работни места за онези, които ще работят по-дълго. И освен това ще говоря за втората част на Зелената книга за професионалната заетост. И така сега нека мина към въпроса за реформите. Ключовия приоритет на Европейския съюз е да окоръжа държавите членки да предприемат мерки за осигуряване устойчивост на пенсионната система. Ако политиката остане без промяна, в бъдеще разходопокривната система и предвид увеличаването на работоспособността ще трябва да се основава на някои нови решения, т.е. тук бих се съгласила с докладчика, че Европейския съюз не трябва да определя адекватната пенсионна възраст. Всяка държава членка трябва да го направи. И проучвания сочат, че задължителните пенсии осигуряват 70% от доходите в миналото и 80% за хората, които са били с по-низко заплащане. Това са въпроси, които трябва да бъдат взети предвид. Както през изминалите месеци и години, Европейския съюз трябва да окоръжава държавите членки да ограничават публичната задлъжнялост Прогнозите сочат, че средно за Европейския съюз има увеличаване с над 4% до 5% увеличение на публичната задлъжнялост, така че очевидно се налага да бъдат реформирани системите за осигуряване на публични финанси. Да се върна на въпроса за реформа на пазара на труда, предвид по продължителната трудоспособност между 14 и 24 години работят мъжете. Всъщност имаме едно отвояване на работоспособността и според нас е съвсем естествено и нормално хората да останат по-дълго време на пазара на труда поради удължаването на продължителността на живота. Това означава по-високи вноски на унези, за унези хора, които остават на трудовия пазар. Според нас обаче това не е устойчиво решение и увеличаването на пенсионната възраст в държавите членки е по-подходящото решение. Необходима са, разбира се, и други мерки. Това вече бе посочено. Увеличаването на пенсионната възраст е едно от решенията, но действителната пенсионна възраст всъщност е много по-висока от тази, която е въведена официално. И всичко това зависи от конкретните условия в държавите членки. Марките за пазара на труда също са от решаващо значение. Имаме около 10% безработица в Европейския съюз в момента с оглед на устойчивостта на пенсионните системи. Това е много важно, може да доведе до увеличаване на вноските. Смятаме, че създаването на работни места трябва да продължи да бъде приоритет. Пазара на труда трябва да продължи да работи ефективно, гъвкаво. Имаме много примери за гъвкави пенсионни схеми, частична заетост и така нататък. Сега искам да се спрам на въпроса за професионалните пенсионни а, схеми. Според директивата се въвежда това разделение. Ние смятаме, че то е приложимо към момента. Сравнително малък е дела на този вид пенсии. Смятаме, че Европейската комисия е в този контекст и многократно е посочвала, че обмисля преразглеждане на директивата. Много организации, институциите на Европейския съюз още обаче не са отговорили на предложеното в Зелената книга. Според нас комисията трябва да изчака преди да излезе с становище важно е да се подобри мобилността на пазара на труда. Това е изключително важно. То е свързано с рехабилитацията, възстановяването, растежа, поддържане на динамиката на развитие. Опитът обаче сочи, че що се отнася до бъдещите а, пенсии, е много важно а, да може да се прехвърлят натрупаните години, да се гарантира мобилността. Въпрос е как точно да бъде подобрена мобилността на работещите в Европейския съюз, въвеждането на професионални пенсии. Ние смятаме, че това е една доста амбициозна а, цел – но може би ще бъде полезно като насока за осигуряване на достъп до услугите, но остава още доста работа да бъде свършена в тази сфера в държавите членки. Има и едно предложение, основаващо се на доклада на Монти чрез който се въведа цял един режим за професионалните пенсии Целта е да се избегнат ситуации, при които 27-те различни режими а, да бъдат по някакъв начин а, засегнати неблагоприятно. Дали ще има търсене на този вид система, първо ще се разбере работодателите се стремят да осигуряват адекватни а, пенсии а, и този ангажимент, който са поели работодателите, са, е добре дошъл с оглед на социалните им задължения. Те предлагат определени придобивки и ние смятаме, че развитието на пенсионните системи, основани на няколко стълба, имат бъдеще, търси се баланс между различните стълбове в държавите членки и те сами трябва да вземат решение за това как да постигнат този баланс. Има многообразие и то е важно за устойчивостта, но трябва да има споделена отговорност между правителството и а, работодателите. Има една дихотомия в тази а, система, поставя се ударението върху новите начини за финансиране на професионалните пенсии. Във всички стълбове са заложени такива елементи, особено там, където имаме висока безработица, но има огромен натиск върху, върху системите, които се основават на разходопокривния принцип. Няма да навлизам тук в подробности на тази тема, тъй като нямаме време. Комисията предлага и друг допълнителни мерки за регламентиране на пенсионните схеми с допълнителни а, правила а, за състоятелност и търсене на различни начини за гарантиране на социалното осигуряване. А, за ние смятаме, че този аргумент едва ли ще е много а, валиден, а, но няма да навлизам в подробности. И на последно място, това е една област, в която вие може да окажете огромно влияние. И тази област именно е предоставянето на допълнителна информация. Няма достатъчно познание и надежна информация в държавите е, членки, що се отнася до просвещаването на гражданите, не само за пенсионната система, но и да вникнат в това какво предлага тази система, какви права имат те по отношение на пенсионирането. Има разлики в държавите членки, които не бива да пренебрегваме. Затова трябва да се работи и национално равнище, но трябва да бъдат окоружавани държавите членки от Европейския съюз да осведомяват своите граждани за пенсионната система по един простичък начин. В същото време е важно да подкрепят държавите членки в опитите да реформират пенсионната схема за да има приемственост и за да могат гражданите да приемат мерките за реформа. Благодаря ви много за вниманието и ще ви предоставим по-подробна информация по-късно. Следващия докладчик от Конфедерацията на профсъюзите в Европа. Господин Одел. Благодаря, госпожо. Благодаря на комисията, че ни покани нас, социалните партньори, да споделим своите становища. Представлявам Европейския конфедерация на профсъюзите. Няма да навлизам в подробности в своето изказване, но искам да направя няколко коментара и да подчертая, че това, което ще кажа днес, се радва на подкрепата на конфедерацията. Изпълнителният орган е подкрепил това становище и всички тези въпроси, които ще спомена, са одобрени от този изпълнителен орган. Аз ще предоставя нашата резолюция на комисията, ако заяви желание за това. На първо място, от името на конфедерацията, искам да се спра на дебата за демографските въпроси. Вярно е, че населението застарява. Това е неоспорим факт, не е нещо ново. И независимо от това, което можете да си помислите, държавите членки не изчакаха до сега, за да си променят уредбата за пенсионирането. В повечето страни това са постъпателни мерки. И това застаряване на населението не би трябвало да го преекспонираме. Би трябвало да мислим и за едно друго съотношение, което е от основополагащо значение за пенсионните схеми, особено тези, които се основават на преразпределение, то е именно фактора економическа зависимост, което ще рече колко мъже или е, жени са на работа, какво е качеството на тяхното заплащане, имат ли социална защита, на лица ли е съответната пенсионна система и до каква част разходите за всичко това се покриват от вноските на работещите. Така че според нас приоритетният дебат тук е за качеството на а, работните места и нивата на заплащане. Това е определящия фактор. В същото време обаче не можем да регламентираме а, количеството работа. Не можем да кажем, трябва да работите повече и по-дълго. Трябва да има работни места за това. Така че тази отговорност се носи от работодатели, работодателите от една страна, тъй като за осигуряването на сето се тяхна задължение, но и това зависи от държавите членки. Особено, що се отнася до планирането. Ако няма транспорт, ако няма подслон, ако няма образователна система, то тогава не може да се осигури достъп и за... до работните места и заедост. Тук не става дума толкова за ограничаване или намаляване на пенсионната възраст. Пенсионна възраст означава, че вие прехвърляте средствата от пенсионната система за системата за безработица и в крайна сметка не решавате проблемите, а все повече хора прехвърляте в сферата на безработицата. По време на срещата на високо равнище в Барселона бе казано нещо, което е валидно и днес а именно, че действителната пенсионна възраст трябва да съвпада с правно регламентираната. Е, нека това да бъде първа стъпка. И това е изключително важен елемент. И на второ място искам да се спра на нормативната уредба или новите закони. Що се отнася до Конфедерацията на профсъюзите? Ние смятаме, че Европейския съюз не разполага с компетенции да се намества в правната уредба на социалното осигуряване. Не те трябва да определят пенсионната връзка, както е предложено – не може да се казва на държавите членки как да си организират пенсионните системи, как да ги финансират. Това е несъмнено. Но що се отнася до професионалните системи, до частните системи, Европейския съюз би могъл да се намеси там, разполага с компетенции и това бе казано многократно. И един от първите случаи, в които това се случи, бе през 1998 година с директивата за мерките за защита на пенсионните а, права. Това е директива, че, която се застъпва за пенсионните права, но не предвижда онези неявни права които съществуват и затова конфедерацията се застъпва за подобряване на текстовете в тази директива, която е много добра, но а, недостатъчно обхватна. По същия начин, директивата 2008-94, която предвижда закрила за допълнителните пенсионни права на работещата в случай на обявяване на несъстоятелност на работодателят имат предвижда един принцип За, за, закрила, но там не се гарантират а, права и само 30% от правата са на практика защитени. И това е поражение на съда. Ние именно поради тази причина смятаме, че тази директива трябва да бъде допълнена. Директивата за надзора на професионалните системи за пенсиониране а, а, трябва да бъде преразгледана, за да се прецени дали може да се предвиди някакъв начин за усъвършенстване. И на трето място искам да се спра на въпроса за развитието на частните пенсионно-осигурителни схеми. В Зелената книга се казва, че ще бъдат намалени пенсиите. Това се споменава като неоспорим факт. Аз не мога да гадая за бъдещето, но от система на дефинирани, гарантирани пенсионни схеми, ние преминаване към система на лични пенсионни спестявания за допълване на сумите по бъдещите а, пенсии, които ще изплащат на работниците. Значи от колективна отговорност минаваме към лична отговорност и излизаме на финансовите пазари с всички а, рискове, които това влече след себе си. И това е свързано с сумите по бъдещите пенсии. Ние бихме могли да обърнем тази тенденция. И що се отнася до несъстоятелността, аз тук съм съгласен с бизнес и Европа и становището, което те застъпиха, че тази схема не е подходяща за пенсионните схеми, тъй като пенсионните е, схеми е, трябва да обхващат е, твърде дългосрочни рискове. Но не можем да прилагаме същите правила към тези схеми, които биха довели до увеличаване на вноските и това би било една пречка за включване в подобна система. Няма да продължавам с тази тема, но бих искал да обобщя казаното до тук. В този решаващ момент, който, на който се определя качеството на заетостта, това предопределя и качеството на заетостта на младите хора – в началото а, бе казано, че сме изправени пред един парадокс. Хората се вливат в пазара на труда на по-късен етап и излизат от него по-рано. Аз представлявам Франция, въпреки че в момента работя в Белгия. И ние всъщност урязваме възможностите и в началото, и в края на влизане и на излизане на пазара. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте. Подобно на колегите преди мен, трябва да кажа, че ние също по-настоящем се опитваме да изведем крайни заключения от нашата позиция. Така че позицията ни най-общо, мога да кажа, е сходна на преждеговорившите. Зелената книга за пенсионната система е своевременна и на европейско ниво, и на национално ниво, като имаме предвид предизвикателствата, кризата, демографската криза и необходимостта от засилване на пенсионните системи. Ще се опитам да говоря само по основните моменти от Зелената книга. В началото ще кажа, че пенсиите трябва да си останат прерогатив на държавите членки. Това трябва да се подчертае. Трябва да зачитаме принципа на субсидиарността, дори да смятаме, че Европейски съюз има определена роля а тя най-вече е свързана с разпространение на добри практики между държавите членки и най-общи указания. Що се отнася до адекватността на пенсиите, както и приходите при пенсиониране. Тук смятаме, че държавите членки са тези, които трябва да го правят, защото Европейския съюз не е този, който трябва да определя пенсионна възраст на европейско ниво. Подкрепяме подходът, който се основава на множество пенсионни стълбове и смятаме, че държавите членки са тези, които трябва да преценят как точно да поемат по пътя на многостепенния подход. Що се отнася до Комисията по економическа политика, социална защита и връзката между правата и економическото измерение. Смятаме, че трябва да има по-тясно сътрудничество между тези комисии, защото въпросите е, свързани с стабилността на пенсиите, са взаимосвързани. По отношение на тази устойчивост, трябва да кажа, че тя е тясно свързана с устойчивостта на публичните финанси. Имаме два инструмента в тази насока. От една страна е отворения метод на координация, един много добър инструмент, а другия е пакта за стабилност и растеж. Той бе споменат и от докладчика. Този пакт има основна роля и затова подкрепяме и укрепеното економическо управление, което а, наскоро бе препотвърдено. Що се отнася до по- а, дългия активен живот, в сферата на заедостта, както казаха и колегите, трябва да говорим наистина за увеличаване на пенсионната възраст, така както това е записано в законодателство. Проблемът по-настоящем е, че хората се пенсионират преди да настъпи тази а, записана в законодателството възраст. Затова са необходими реформи на пазара на труда, за да стане пазара на труда по-гъвкав и да може по някакъв начин да се предотврати ранното пенсиониране, с което често се злоупотребява. Според мен трябва да се дадат стимули и на работниците, и на работодателите да останат на пазара на труда а, и не само да се създават работни места, а да се създават трайни работни места. Сега един механизъм за корекция. Тук също смятам, че принципът на субсидиарността е най-важен и европейското ниво би трябвало да излиза само с най-общи препоръки или указания. Що се отнася до преразглеждането на директивата по този въпрос, не смятаме, че това е необходимо. Искаме да има по-добра оценка, да се види какви са недостатъците на тази директива и чак тогава да се предефинират целите. По отношение на прехвърлянето на пенсионни права и мобилността, ние сме за това да има такава мобилност в Европа, точно заради предизвикателствата, пред които сме изправени, но смятаме, че трансграничното прехвърляне на допълнителни пенсионни права, както е записано в директивата, не е, е едно от решенията на проблема. Смятаме, че трябва да се решат проблемите, свързани с фискалните права Що се отнася до неплатежоспособността, както каза колегата, не смятаме, че на европейско ниво са необходими повече такива права по отношение на пенсионните фондове. Сега за информацията и координацията на политиките. Подаването на информация към крайния потребител или пенсионерът не смятаме, че е необходимо някаква поправка на тези правила за информация. Смятаме обаче, че качеството на информацията трябва да се повиши и да се използва един по-ясен език. По-настоящем е много трудно да се разбере какво точно а, се има предвид, когато четем определена информация, ако изобщо я получим. Що се отнася до координирането на политиките? Отново, принципът на субсидиарността е този, който трябва да се използва тук, но смятаме, че има една много полезна възможност и тя е да се създаде една платформа за пенсионните политики. Има вече такъв а, опит и той трябва да се използва. Благодаря за вниманието и съм готова за по-нататъчни въпроси. Благодаря, казва председателката. Карло Периети от Еврокарти има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодарим за поканата. Еврокадър, съвета а, на кадри с професионална квалификация, също споделя целта на Европейската комисия и на Европейския съюз да се постигнат ни системи, които да дават достатъчно ниво на сигурност. Харесва ни също така идеята да има европейска рамка за тези пенсионни схеми. Трябва обаче да спомена факта, че в национален план нещата са толкова сложни, че би било изключително трудно да се изгради една такава рамка. Хайде да не говорим за рамка. Да кажем, че може би трябва да се направи един метод посредством помирителна процедура между парламента, съвета и Европейската комисия. И така, независимо от усилията на Европейския съюз, лицата на ети между 55 и 64 години все още не са огромен брой. Така че, преди да се занимаваме с пенсионна възраст, би трябвало да работим върху по-общия план, който е свързан с въпроса как да разглеждаме кариерното развитие на хората на тяхното работно място. Има определени слабости. Но трябва да кажа, че положението не варира особено много в отделните държави членки. Because of uh, uh, very often Ръководните кадри също са засегнати от този въпрос, защото професионалните ръководители имат а, нужда от повече квалификация, те имат по-висок ценз, така че те имат по-високи разходи по своето назначаване и един вид а, ръководителите много по-бързо ги подменят с по-млади хора, с по низка квалификация, по които ще има по-малко вноски в социално-осигурителните пенсионните фондове. От друга страна, не бива да забравяме и равенството между половете. Например, жените прекъсват своите кариери между 55 и 64 годишна възраст – което също е проблем. Така че идеята за създаване на този метод би трябвало да включва всички възможни заинтересовани страни за разрешаване на този проблем, свързан с пенсионната възраст. Казаното от колегите преди мен, представляващи различни организации, беше много важно. на самия пазар на труда има проблем. Но, връщайки се на този метод, трябва да кажа, че Европейският съюз не е този, който да може да налага някакви решения на отделните държави членки. Европейският съюз не може да решава каквото и ще решава а, без наличието на тристранни консултации. Позицията на Европейския съюз, според мен, трябва да бъде свързана с един метод на извършване на социален диалог. И да има някакъв вид а, смесване на различни елементи. Елементи от решение на европейско ниво и елементи от решение на национално ниво. Трябва да решим а, проблемите и свързани с ученето през целия живот. И, евентуално, отново да се върнем на вечния дебат около директивата за работното време. Ще бъде добре, може би, когато човек приближава пенсионна възраст, да може да намали дневната си натовареност като едно решение за по-дълъг активен живот на работното място. Още две неща – Те се съдържат подробно в документа, който сме разработили, но аз съвсем накратичко ще засегна написаното там. Пак повтарям, Европейски съюз не може да взема решение за държавите членки, но може би би трябвало да даде една възможност за прехвърляне без данъчно облагане на пенсион, на натрупаните пенсионни фондове. Това е много важно за мобилността в Европейския съюз и е много важно за е, мобилността на професионалните менеджери или ръководители. Това е още по-важно и за работниците, и ще бъде важно също така и за чужденците от трети страни, които идват в Европейския съюз. Благодаря, Андрея Симерман. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на комисията за възможността да ви представим нашата гледна точка. Позволете ми да кажа нещо е, като встъпление за ситуацията на ръководните специалисти. Тя, тя се е, покрива до много ниска степен от е, първия стълб. Това означава, че ръководните кадри е, зависят много от е, частните пенсионни фондове за да може да постигнат адекватни приходи, европейските законодатели може да допринесе по различни начини. Първо, Европейската координация на синдикатите е, е за работа по а, пенсионните фондове на базата на адекватност и устойчивост. Това са критерии, които са ни познати от последните няколко години. Ние също така подкрепяме добавянето на тези две цели с идеята за сигурност и устойчивост във връзка с системите на работна заетост. Ние смятаме, че една един от критериите, който трябва да разграничава двата вида пенсии е работодателят работодателя да не поема всичките инвестиционни рискове. Съгласен съм с това, което беше казано от много от изказалите се преди мен, че Държавите членки следва да определят какво означава адекватна пенсия, но адекватните пенсии могат да бъдат комбинирани резултат от трите стълба, а не само от системата по първия стълб. Европа също така може да допринесе в сферата на финансовото уреждане на въпроса. Тук важно да се отчете, че различните системи също би следвало да бъдат разглеждани по-отделно. И що се отнася до тъй като рисковете са различни за различните пенсии, те не би трябвало да бъдат уреждани от еднакви разпоредби. Всякаква хармонизация, която отива по-далече от това, което казах, от гледна точка на нашата организация не е нужна а и няма да се посрещне добре. По-скоро нашата надежда за европейския подход е свързана с две предпоставки. Първо, ние се надяваме, че ще се отчете и ще се признае огромното разно, различие, огромните различия, които съществуват в пенсионните системи, които са и резултат от прерогативите на държавите членки в сферата на пенсионните системи. И това е подчертано в Зелената книга. Ние приветстваме това пояснение. На второ място, надяваме се също така, че европейския законодател ще отчете отличителните характеристики на пенсионните системи в сравнение с частните пенсионни системи. Не е само риторика, това са два стълба, всеки от които се характеризира с своите силни и слаби страни, следователно хармонизацията не би следвало в дългосрочен план да е насочена към сливането на двата стълба, което ще бъде ще се отрази отрицателно на постигането на целта на сигурността на пенсиите. Искам да поясня това, което казвам с два примера. И това е достъпа до пенсионни права, прехвърляемост. И тук е напълно легитимно, ако Европейския съюз иска да насърчи гражданите да намалят неразумно високите пречки, според нас тези пречки не могат да бъдат намалени или премахнати без да се застраши самата пенсионна система. И последното нещо, финансовия надзор, изискванията за платежоспособност, това са неща, които Европейския съюз следва да разгледа като рискове в двете си пенсионни системи с цел да се намерят гъвкави регулаторни въпроси, а не еднакви стандарти. Благодаря. Това беше много полезно. Естествено, ще ви дадем думата след като евродепутатите зададат своите въпроси. Господин Серкас. Благодаря, госпожа председател. И благодаря на всички наши приятели които споделиха с нас своите гледни точки в този важен дебат. Позволете ми да кажа няколко неща. Аз работя по тези въпроси в моята страна много години и виждам какво се случва и в други европейски държави. Каква е ролята на Европа е, питаше докладчика. Обеден съм, че ролята на Европа е изключително важна в този дебат. Е, също така съм убеден, че Европа няма необходимите инструменти за постигането на необходимото равнище. Но без Европа би било много трудно този дебат да бъде успешен в 27-те държави членки. Европа може да добави е, да има допълнителен принос към дебата, да а, е, осигури едно спокойствие. Има много голяма политическа борба. Европа може да даде един по-дългосрочен аспект на тези а, е, преговори, за да не се гледа само до следващите избори, а да се гледа десетилетия напред. Съществуват страхове а, за този дебат по цикли, поради цикличните трудности. Европа може да пренася ноу-хау от една страна в друга, за да може отделната държава членка да не се чувства сама. Европа може да придаде един рационален подход, така че моя принос към този дебат би бил, че тогава, когато говорим за пенсионни проблеми, а, събравяме проблемите, които бихме имали, ако нямахме пенсии на нашия кон, а, континент или ако разрушим или отслабим пенсионните системи в Европа. Пенсионните системи бяха създадени поради това, че съществуваше огромен проблем, защото имаше милиони и милиони възрастни хора, хора с увреждания, болни хора, които биха умрели без обществена подкрепа. И ако разрушим тези системи, ще се върнем в ситуацията преди създаването, преди изобретяването на пенсионните системи. Това е един фундаментален инструмент в Европа. Той е заложен и в европейските договори. Важно е, разбира се, че бюджетите са застрашени. Устойчивостта е много важен аспект, економиката, финансовата система, но е, е важно и нашето общество което не уважава достатъчно а, своите възрастни хора. А, и ако продължава да не а, уважава своите възрастни, болни и бедни, това няма да бъде едно социално общество. Нека да не забравяме социалната справедливост и гражданския принцип. И нека да разгледаме а, този проблем а, по- твърдо и да се замислим за факта, че трябва да бъдем много точни, подобно на един хирург с скалпа, но без да убиваме пациента, разбира се, защото това е един риск. И тогава, когато хора говорят за демографския проблем, съществуват страховете, че ще трябва да влязат повече пари в пенсионната система. Ако след 20 години имаме двойно по-голям брой възрастни хора, ще трябва да инвестираме двойно повече пари в пенсионната система. Ще трябва да инвестираме повече системи добре, възрастните хора или възрастните хора ще живеят с по-малко пари. Тук не бива да се страхуваме, че ще трябва да изразходваме тези допълнителни средства. Трябва да изнамерим нови възможности за а, приходи. Нека да не мислим за това, че ще спестяваме ще, ще спасяваме старите или възрастните или болните хора, като товарим повече лодката. Трябва да замислим, да се замислим как да повишим приходите. Европа трябва да разсъждава а, спокойно а, и накрая, очевидно от всички тези документи, че са нужни повече хора на пазара на труда. Демографската криза призовава за даване на повече, на повече възможности. Ние се нуждаем от тези хора. Имигрантите идват в Европа не защото и ние ги приемаме не защото са човешки същества, а защото те са ни нужни. Тогава, когато говорим за жените, за по-възрастни хора на, работ... на пазара на труда и имигрантите, ние говорим за това, че те са ни нужни как могат жените и възрастните да се присъединят към работния, към пазара на труда, ако ние говорим за по-дълги работ, по-дълго работно време, ако не може да се съчетае работата и, и, и семейството. Трябва да бъдем последователни. Въпросът с пенсиите е много сложен. Това е един много сложен инструмент. Нашите общества са много сложни. И някои от решенията са твърде упростенчески. Това е един много важен въпрос. Според мен това е една възможност Европейския парламент да говори за всички проблеми, за всички перспективи, за всички възможности. тук не става дума само за ресурси и за счетоводство. Има много повече неща. Госпожа Моран. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искала да благодаря на докладчика госпожа Ройтен, която дълги години работи по този въпрос в парламента. Тя е добре запозната с темата. Тя може не само да сподели своите знания с нас, но и да претегли точно значимостта на всеки от тия въпроси. Искам да благодаря и на преждеговорищите, които споделиха с нас своите анализи. Именно по този начин можем да постигнем напредък по въпроса за пенсионирането и пенсионните схеми. Така можем да чуем гледните точки на профсъюзите в Европа, различни други фактори а, за да можем да направим преценка. Бих се съгласила с господин Серкас, когато той каза, че проблемът не трябва да се превръща в политическа битка. Виждаме какво се случва във Франция и въпреки, че всички сме съгласни, че трябва да се реформира пенсионната система, да се осигури устойчивост на тази система с оглед на бъдещето, за да може тя да устои на времето. Та въпреки, че имаме съгласие по тази тема, е, толкова сериозен и задълбочен въпрос е свързан с а, економическото виждане и социалните въпроси в страните ни, не бива да го превръщаме в прехвърляне на отговорностите. Имаме различни системи и можем да обсъждаме тези различия на равнището на 27-те държави и членки, защото тези различия се отразяват и на бизнес цикъла. И това е отразено в доклада на госпожа Ройтен. Дебатът в момента е посветен на философията ни за економиката, но също така и на дълбоките промени в нашите общества – всичко това е свързано с въпроса за солидарността в пенсионните системи, с солидарността между поколенията и ефекта на економиката. По въпроса за економиката има един основополагащ въпрос. Не можем младите хора да се включват в пазара на труда все по-късно и в същото време тези, които се пенсионират, да го правят на все по-ранна възраст. Чрез пенсионните вноски осигуряваме благоденствието на системици. Господин Ман работи по този въпрос и спомена темата. Не можем да отделяме въпроса за възрастта на пенсиониране и пенсионната схема като такава. На фона на всичко това не бива и да забравяме, че преживяваме економическа криза и трябва да имаме предвид бюджетните ограничения, които засягат държавите членки днес. Това се отразява и на нагласата ни по отношение на пенсиите. Според мен трябва да се насочим към основния въпрос, да съхраним солидарността, но в същото време да а, има многообразие по отношение на различните поколения и тяхната заетост. И прилагането на пенсионните схеми. Бихме могли да гарантираме адекватни доходи, това е- трябва да се определя от държавите членки, да осигурим продължаване на трудоспособността, последвано от пенсия да премахнем пречките между различните държави членки, защото заедостта и прехвърлянето на тези права се оказва проблем и да спасим пенсионната система на фона на економическа криза по един прозрачен начин, за да може всеки да е сигурен, че ще получи достойна пенсия, удължаване продължителността на живота, но економическата криза означава, че трябва да подходим по-творчески, да намерим различни възможности за осигуряване на вноски в пенсионната система, да съчетаем различните схеми, мобилността на работниците е нещо, което се опитваме да окоръжаваме на европейско равнище. Това бе всичко. Благодаря. Госпожа Канилсен, след това господин Ман. Приветствам тази възможност да обменя мнение с социалните партньори по това изключително важно досие. Имам три въпроса към тях. Първо, докато ви слушах да се изказвате, се чудех доколко профсъюзите и работодателите си общуват и дали постигат съгласие по различни теми. Като че ли все още са доста далече едни от други. На второ място има притеснения, свързани с пенсионната възраст. Всичко споменаха тази тема. Неизбежно е нещо да бъде направено по въпроса. Това, което ме удивява обаче е, че винаги се говори за увеличаване на пенсионната възраст и никой не обсъжда възможността да бъдат определени броя години трудовия стаж, които са необходими. Това би било далеч по-справедливо по отношение на хората, които са по-необразовани и са, които се налага да се пенсионират много по-късно. Имах за разлика от хората, които следват в университет. Така че ако определим стажа, би било далеч по-лесно и се чудя защо не се взема предвид. Независимо от организацията на работата, като че ли винаги трябва да има някаква компания кампания, която да води битка срещу дискриминацията, възрастовата дискриминация. Хора над 45 години не могат да бъдат наети, защото работодателите смятат, че са непроизведителни и често боледуват. Това и по-рано е споменавано в разискванията в тази комисия, но проучвания сочат, че 80% от работодателите предпочитат да не наемат хора над 40 годишна възраст – с други думи, над 40 години вече ви смятат за възрастен. И защо наблягаме толкова а, много усилия да се противопоставяме на увеличаване на възрастта, вместо да принудим работодателите и държавите членки да а, помислят за закрила на онези, а, които а, работят неквалифициран а, труд и защо организациите на работодателите не полагат повече усилия да променят нагласите на своите членове по отношение на по-възрастните служители и работници иначе ще имаме увеличена пенсионна възраст, но все по-малко заети хора, то на тези въпроси трябва да обърнем внимание, иначе ще увеличим броя на безработните, а няма да увеличим броя на заетите. И тогава това, което ще спестят държавите членки от пенсиите, ще трябва да го изплащат като помощи за безработица. Благодаря. Господин Ман и госпожа Харкин след него. Благодаря. Лис. Аз съм подготвил един доклад за Комисията по заедостта за справедливост спрямо поколенията. Много внимание бе отделено на темата, тъй като отразих предложенията на различните колеги. Мисля, че общо заето сме постигнали споразумение и мисля, че имаме една добра основа. Нужно е да има уважение между поколенията, между младите и старите. без спомената дискриминацията спрямо по-възрастните. Това е нещо, което е неприемливо, като че ли нещата започват да се променят. свидетели сме наскоро на това, че като че ли дойде края на младата култура, културата на младите. Има една тенденция към наемане на по-възрастни хора и е, няма альтернатива. Тези хора имат знания, имат опит е, и би трябвало на малките и средните предприятия да се обърне внимание на тази промяна в нагласите до доста институции съм изпращал писма, включително и на представителите, някои от представените днес тук организации. И съм ги питал къде са работните места за по-възрастните. Ако имате екип, който работи по някакъв проект, така може да се осигури съчетание на опита на по-възрастните и творческия подем на младите. При всички случаи ще спечелим от това. Все по-често се отправят такива послания за нужните промени. И на второ място искам да кажа, че Искаме младите хора да се влеят в пазара на труда по-късно, за да бъдат квалифицирани и за да могат по-дълго време да се задържат на работните си места. Не можем тук да кажем, не, трябва да започнете да работите рано, на ранна възраст, защото е необходимо да се квалифицират. И това е също много важно. Хората си дават сметка, че е необходимо дълго време да се образоват, за да си осигурят по-добро работно място. Това не можем да го зачеркнем. В зелената е, книга Европейската комисия ни задава въпроси. Ние като задаваме въпроси, можем да оставим впечатлението, че очакваме нещо различно да се случи. Затова аз искам да попитам това не е ли компетенция на Европейския съюз? Всички тук по време на това изслушване казват, че това е в компетенциите на държавите членки. Е, там трябва да се решават тези въпроси. Много бих се радвала, ако всички а, казваме това. Държавите членки да си реформират пенсионните системи, да се уважават критериите, да се спазват. Ние не искаме да направим реформа на пенсионната възраст в Европейския съюз. Без споменато какво се случва във Франция и на практика това означава увеличаване на пенсионната възраст от 65 на 67 ние също така казваме, че не искаме единно описание или дефиниция на а, достойна пенсия. А, докладчикът попита защо въобще участва в всичко това Европейския съюз. Ние говорим за 2-3% от населението които работят в една държава членка, след пенсионирането си живеят друга. Броя на хората, които се месят от една в друга държава членка е много а, малък и това не зависи от пенсионните системи. Трябва да имаме това а, предвид и трябва да подчертаем, че държавите членки а, трябва да си изпълняват правомощията. Има огромни разлики в пенсиите, прехвърленото на пенсионните права. Има някои колеги в нашата комисия, но и в други комисии, които дори нямаха представа защо в Германия имаме голям успех в тази сфера, защото а, при нас лоялността към една компания бива възнаграждавана. Това е нещо, което не се прави в другите държави, защото ние говорим за гъвкавост, мобилност, а при нас мобил, а, лоялността към една компания се възнаграждава. И най-лошото би било да не постигнем никакъв напредък в тази посока а ние в Европейския съд бихме искали да има обмен на опита. Бихме искали да споделим опита, който са натрупали социалните партньори в държавите членки. Техният принос е много важен. Важно е да има обмяна на информация за разликите, но в същото време а, трябва да се говори много ясно, да не говорим на жаргон, който е неразбираем за другите. Ако това постигнем, значи сме си свършили работата. Така че ли би било хубаво да кажем, че искаме да отправим ясно послание за това, че компетенциите трябва да останат в държавите членки, а не да казваме, че всичко ще бъде по чапката на Европейския съюз. Това би било погрешно. Благодаря, господя, госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че последният оратор, господин Ман, съвсем ясно изясни нещата. Извинявам се, първо искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Смятам, че добре, че сме поканили социалните партньори. Благодаря и за техните изказвания. По този начин виждаме всички страни на аргументите и всички гледни точки. Това ни е необходимо. Сега се връщам на казаното от господин Ман. То бе казано и от други преди него. Говорим за принципа на субсидиарността и ролята на Европейския съюз в тази тематика. Нещата опират до две неща. Първо, отворения метод на координация, но и възрастта, адекватността на пенсиите, мнозина го споменаха, че това трябва да се е, направи на ниво държави членки. Съгласна съм. Няма да навлизам в подробности, голямата част от нас са съгласни. Но има един втори въпрос, който е свързан с пакта за стабилност и растеж. Дали добрите публични финанси гарантират пенсиите? Вчера имаше едно заседание тук на нашата комисия не можаха да дойдат, то беше свързано с пакта за стабилност. И по този въпрос трябва да кажа, че аз съм ирландка и ние имаме проблеми. Дори бих казала, че ще ни бъде невъзможно да влезем в заложените граници в пакта за стабилност и растеж до 2014 година. Самият пакт е важен за добрите публични финанси, като че не ми се иска сега да навлизаме в дебат за това, кой кога ще стигне заложените там дати и нормативи. Ирландия едва ли ще го направи. Сега искам да задам някои въпроси на нашите оратори. Първо, представителя на Business Europe. Няма нужда от ревизия на директивата, казахте вие. Защо? Казахте, че в момента имаме консултации, Европейската комисия търси отговори. Искам да попитам, това ли е единствената причина, поради която смятате, че няма нужда от преразглеждане на тази директива? Защото сме в момент на такъв процес или пък изобщо смятате, че няма нужда тя да бъде преразгледана? Говорихте също така за диверсифициране на а, източниците на пенсионни доходи, това бе споменато и после. Какви други източници виждате за финансиране на пенсиите? И вие и други говориха за допълнителни правила за платежоспособност. За голямата част от ораторите, като че ли, няма нужда от такива допълнителни правила. Аз пък искам да питам, има ли нужда от регламентация на европейско ниво, евентуални защитни мерки на европейско ниво, за да се намали риска. Всички социални партньори го споменаха това по някакъв начин. Конфедерацията, Европейската конфедерация на синдикатите, искам към вас да се обърна. Казахте, че не трябва да се вглеждаме постоянно в застаряването на населението. Не знам дали съм съгласна с вас. Ако погледнем фактите, от 70-та година на сетне броя на пенсионираните се е удвоил. От 2012 година ще имаме голямо свиване на броя на работещите, така че не съм съгласна с вас че един вид прекалено голямо значение отдаваме на застаряващото население. Така че ако може да коментирате по този въпрос. Казахте, че вашия приоритет са качествени работни заплати и, извинете, качествени работни места и качествени заплати. Да, така е. Ние ще се съгласим с вас, но как точно бихте свързали вие качеството на работните места с качеството на заплащането и след това адекватната пенсия. Как свързваме тези два елемента с адекватните пенсии? Още нещо, което не беше споменато, е свързано с преразпределителния елемент на пенсиите. Свързването на пенсиите с доходите и е, избягването на бедността след пенсиониране. Следващия оратор говори за ранното пенсиониране – може и да бъркам, поправете ме, но си изпомням как преди няколко месеца четох как някои страни отговарят на економическата криза. И забелязах, че, например, в Германия, в Швеция, мисля, че и в Дания, се свързва ранното пенсиониране с това млади хора да се влеят в работната ръка. Разбирам какво казвате вие за ранното пенсиониране, но то може да се използва като механизъм за включване на младите. Така че какво ще кажете по този въпрос? Юрокадър. Говорихте за метод, не за рамка, говорихте за една смесица от елементи, от решения на европейско и национално ниво. Може ли нещо по-конкретно да кажете по този въпрос? Разбирам какво имате предвид но ми се иска да видя нещата в детайли, за да ги разбера. И накрая, съвсем накратичко, искам малко тук няколко предизвикателства да хвърля пред вас и да ви противореча. Говорите за по-дълъг активен живот, по-дълги работни часове. Ми не мислите ли, че технологиите ще ни помогнат и ние ще работим по-малко часове на ден и дори по-малко години в живота си? технологиите няма ли по някакъв начин да могат да се използват като ресурс също за финансиране на пенсиите? Искам да спомена също така и за неформалните грижи. От една страна има лица, които се занимават с това, да речем семейството. Обикновено те плащат по-малки пенсионни вноски и когато стигнат до пенсионна възраст, получават по-низки пенсии какво може да се направи за тях. Как да подкрепяме тези хора? Те живеят по-дълго, но не искаме те да бъдат някаква тежест на пенсионната система, на здравната система, така че е добре да подкрепяме хората, които помагат на семействата да функционират. След това равенството между половете. Жените се пенсионират по-рано от мъжете. Мисля, че няколко години по-рано, едните на 60, другите на 62 и нещо, жените имат по-низки пенсии. Какво ще кажете по този въпрос? И накрая, към всички социални партньори, трябва ли всяко едно поколение да разчита на идващото за финансиране на пенсиите си? Или пък трябва да намерим други начини за финансиране на пенсиите. Стана европейските общности нарича пенсиите отложени плащания за извършен труд. А, тоест, младите винаги финансират по-възрастните. Имате ли някакво становище по този въпрос или смятате, че трябва да има комбиниране на фактори? Госпожа Фигарей доказва председателката има думата. Благодаря. Госпожа Харкин засегна голям набор въпроси. И част от тях бяха свързани с това, което аз щях да кажа, но сега ще се огранича само до три въпроса. Първият въпрос, който според мен е основен. Това е въпросът, свързан с една обществена пенсионно-осигурителна система, която да даде възможност на всеки един от нас да води достоен живот в момента, в който вече не можем да допринасяме активно към постигане на общото благо. Такава е една система се основава на заплатите по време на активния живот, но а, тя има нужда и от други източници на финансиране. Защо? Публичните пенсионно-осигурителни системи се основават на вноски от всеки един работещ към пенсионни фондове. Тези средства се използват не само за да се изплащат след това пенсиите, а, също така за създаване на работни места на млади хора посредством тези схеми за ранно пенсиониране. В други случаи пък парите се използват за обучение. Използват се фондове също така за допълване на заплатите. Това е една система, която създава проблеми и за това говорим за увеличаване на пенсионната възраст, да се работи по-дълго, инак пенсионните системи ще се сринат. Ето тук има един основен момент. Ако пенсионните системи се основават на вноски от всеки един работещ или служител, то това трябва да бъде разграничено от социалните помощи, които би трябвало да се предоставят на всички, но те не се предоставят на всички посредством тези вноски. Това идва от бюджета на страната. Говоря за един минимален доход, който би трябвало да бъде предоставен на всеки един човек, за да може той да не бъде под прага на бедността. И децата и младите хора не би трябвало да живеят в бедност и съответно да не могат да се развиват бъдеще. Т.е. не може да заплашваме бъдещето на младите поколения. За това трябва да се направи това ясно разграничение. С такова разграничение ще избегнем други проблеми. За това нека да не правим, а, извинете, нека да не бъркаме а, е, системите с вноски от тези без вноски, защото трябва да има а, помощ и от фондове, които не се основават на внасяне на вноски. На второ място, увеличаването на пенсионната възраст това не трябва да се използва като някакъв вид санкция срещу служащите и работещите. В резултат на подобряване на работните условия, както и по-дългата продължителност на живота, на която се радваме. В крайна сметка това е постижение на нашата цивилизация и това означава, че между 76 и 82, дори повече, е очакваната продължителност на живота в зависимост от съответните държави. И това някакси се оказва нещо като престъпление. Тоест, сега като ще живеете по-дълго, хайде, работете по-дълго, за да получавате пенсии. И съм съгласна с госпожа Харкин по този въпрос. Технологичното развитие също би трябвало да ни даде възможност да живеем по-добре. Всички. Затова, може би, трябва да очакваме да имаме повече време, което да прекарваме с семейството си време, което да се обучаваме или просто да почиваме. И на трето място, бъдещето на младите – Ако продължаваме постоянно да увеличаваме пенсионната възраст, да увеличаваме активния живот на хората и достъпа им до пенсии, то тогава ще става все по-трудно на младите изобщо да започнат да работят. Така че пряко оказваме въздействие върху младите и това не бива да се забравя. оставам с впечатление, че социалните конфликти в момента в държавите членки, протестите срещу повишаването на тази пенсионна възраст, са всъщност един начин младите да защитят мястото си и да защитят бъдещето си. Така че това е основен проблем. И макроекономическия подход неолибералните политики, които в момента върлуват из Европа, заплашват бъдещето на младите и ще създадат условия за една рецесия. Ще загубим всичко, което сме постигнали. Иначе какво ще стане? Ще има по-голямо социално неравенство, по-лошо здравоопазване. Изведнъж може да се окаже, че продължителността на живота е намаляла. И това на определени места може да се забележи. И ако Европейския съюз върви по пътя, по който е тръгнал, до там ще стигне. И това е изключително важен въпрос. И това исках да кажа по отношение на предложението на комисията и дебата в отделните държави членки. Разбира се, че принципът на субсидиарност е много важен, но освен това е очевидно, че Европейския съюз поради възможността за макроекономически политики оказва натиск върху държавите членки, кара ги а, да спазват а, пакта стабилност и растеж, но по този начин се натрупват неравенствата и се уронва европейския социален модел, ако изобщо е имало такъв. Та всичко това в момента е под въпрос. Тук съм и а, имам лоши новини. Следващите оратори ще имат повече, по-малко време, тъй като които а, вие изядохте времето а, и предполагам, че вие ще можете да се справите. Благодаря, госпожо председател. Та да, наистина ще се опитам да се вмести в двете минути, но тук а, ние чувахме от левицата, че има нерешени проблеми. Мисля, че тук става въпрос за свободното време. И мисля, че трябва да говорим за времето за обучение в, в, съвместно с времето за пенсионирането. Господин Саркас говори за пенсион... системата за пенсиониране, но това е нещо като застраховка за страховка срещу риск че ще стигнем възраст, в която вече няма да можем да работим. Това е вече начина на, ни на живот. Това е свързано с средната продължителност на живота демографски проблем, пред който сме изправени, е доста очевиден. Но е, знам, че трябва да се добави въпроса за квалификацията, която ни отнема все повече и повече време. Ако се влеем в работната сила на 30 години или на 25, просто няма да можем да финансираме системата на пенсиониране възрастта на пенсиониране, ние смятаме, че 16% от люкс от бюджета на Люксембург ще се използва за финансирането на пенсиите. И това е нещо, което следва да се разгледа, тъй като ние сме на първо място по вноски в пенсионната система. На този етап пенсионната система е част от националната политика, но може би е, няма да имаме повече мобилност на работна сила в Европейския съюз, ако няма повече сравнимост и повече оперативна съвместимост, да използвам този военен термин. А, хиляди хора имат огромни проблеми, понеже са работили на три места в Европейския съюз и в, в края на кариерата си не могат да обединят трите пенсионни системи. Това е нещо, което ни създава огромни проблеми. Благодаря, госпожо председател. Да, това, което виждаме тази сутрин, е, че проведохме един много обстоен дебат по тези въпроси. Тук бяха повдигнати много деликатни въпроси. Последното изказване е по-различно от това, което чухме. Проблемът е сложен, важно е да се чуят всички гледни точки. Това наистина е един обществен дебат и има някои проблеми, по които виждам различия в становището. Първо, за ролята на Европа. Ролята на Европа Ясно е, че ние работим в контекст на субсидиарност в тази сфера – също време обаче не може нещата да останат на това ниво. Това е една тема, която е присъща на цяла Европа. Това е актуален въпрос сега, но това е въпрос и с в бъдеще. Необходим е европейски подход, защото ако няма такъв подход, как може да постигнем едно сближаване в Европа. И този проблем е свързан с, с а, това, че трябва да мислим как да координираме политиките си и как да ги засилваме. Всичко това в рамките на един европейски подход. И искам да подчертая това. Второто нещо значението на различните стълбове. А, Естествено, ясно е, че всички стълбове са полезни и взаимно допълващи се. Мисля, че е изключително важно обаче да имаме един много силен обществен стълб, защото той е най-добрата гаранция за солидарност и за сигурността на пенсиите. И мисля също така, че трябва да разгледаме и този въпрос в аспекта на солидарността, защото не всички имат еднаква кариера, еднакви възможности, еднакъв достъп до работна заето. Следователно трябва да се замислим и по въпроса за равен, равнопоставеността на половете. Един друг въпрос е пенсионната възраст. Много се говори по този въпрос, обсъжда се в много държави членки. Много хора казват, че пазара на труда не е една игра, в която да се свежда сбора до нула. Следва да имаме и други елементи предвид, като например качеството на работната заедост, как е възможност да има по-добро съответствие между законната възраст за пенсиониране и действителната възраст за пенсиониране. А, нека да а, бъдем по-кратки. Сега по въпроса за самата пенсия и нейната стойност няма европейско равнище, но мисля, че едно минимално равнище, и ние тук говорихме за минимал, минималните доходи преди няколко дни, смятаме, че това е, е една възможност да дадем на нашите възрастни хора достоен живот. Господин Ков Кофрати, след това господин Балтазар. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Европа има много важна роля е, в пенсионната сфера. Аз не съм съгласен, че държавите членки трябва да решават сами този въпрос във връзка с, с създаването на разпоредби, трябва да се уреждат нещата от Европа. Тогава, когато говорят хората за е, социални помощи, е, повечето от тях имат предвид е, пенсиите и мисля, че това е едно от най-важните неща. Промяната на състава на населението, демографските тенденции – предполагат различни проблеми, които следва да бъдат решавани. Не смятам, че можем да намалим а, жизненно важната роля на първия стълб. Предвид а, обозримите а, проценти на растеж, повишаването на възрастта за пенсиониране. Естествено, че ще има повече пенсионери в Европа и предоставянето на средства няма да може да нараства до същата степен, както преди. Следователно, втория и третия стълб ще бъдат необходими, но трябва да има необходимите стимули за това, трябва да има насоки и ресурси. По въпроса за мобилността, ние бихме желали Европа да бъде място, в което хората да могат да се придвижват свободно. С намаляването на ръждаемостта ще има милиони хора, вероятно държави извън Европа, които ще дойдат в Европа. Следователно, мобилността е изключително важен елемент на е, европейското гражданство. И мисля, че един основен критерий в нашите схеми следва да бъде намирането на разлики, е, определенето на е, разликите. Хората трябва да решат какво ще направят при пенсионирането. Трябва, има някои а, а, професии, в които ранното пенсиониране е възможно. Господин Балтасар. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя комплимент на докладчицата за широката база проблеми, които тя представя за нас. Това има големи тук А, ние имаме някои правомащия, които дори не са предвидени в договора. Няма да можем само да а, съдим с кръстени ръце или да си измием ръцете с принципа на субсидиарност. Европа може да предостави насоки не, не може да имаме една, а, едина валута и да позволим а, изцяло различни бюджетни политики в 27-те държави членки. Всички ние се стремим да имаме една хармонизирана основа. Същото се отнася и за пенсиите. Има хора, които се пенсионират на 68 години в Германия и на 50 в други държави членки. Това е, не може да продължава повече. Е, принципа за свободата на а, а, работното място ще се сведе до нищо, ако не се осигурят условията за гарантиране на работната заетост в цялата Европа. Колегата от Люксембург повдигна този въпрос. Италианските работници бяха част от миграцията. В миналото те работиха във Франция и другаде, така че минималната цел би трябвало да бъде да се опростят, да се опрости системата за пенсионните вноски. Затова се питам, госпожо председател, ако има такива принципи, трябва да има някаква обща насока тогава, когато говорим за възрастта на пенсионирането. А, тук съществуват редица логични а, доводи за това кога следва да бъде позволено на хората да се пенсионират. Това просто няма а, няма смисъл да се уеднаквяват нещата. А, освен това, пенсиите а, в различните държави имат различна покупателна стойност. Следователно, трябва да се а, реши това уравнение. Председателката, благодаря, колеги. По този въпрос за свободното придвижване ние виждаме какво въздействие може да има то, но дефинирането на минимална пенсия на Европейския съюз е нещо, по което е, не смятам, че е, е легитимно да се определя стандарта. Госпожа Шройтер има думата. Благодаря, госпожо председател. Един нов аргумент чухме, но искам да се спра на по-общата дискусия най-напред. Защо комисията представя този зелена книга? Подозирам, че целта им е, чрез тази зелена книга, директивата за пенсиите да постигне успех. Това не е лошо, но не съм сигурна, че зелената книга е правилния път. Пенсиите, прехвърляемостта на пенсионните права означава отнемане на възможности от заетите. Така ще се ограничи мобилността в крайна сметка и нещо трябва да бъде предприето. И втората област в която комисията трябва да е активна, независимо от зелената книга, е а, добрата работа да означава и добра пенсия. А, това са неотложно необходими мерки, но те ще зависят от компетенциите. На трето място възниква въпроса за дискриминацията комисията има съответните компетенции. Трябва да стане ясно, че по-възрастните служители и работници могат да трупат точки, да продължат да работят и това Несъмнено е област, в която комисията има компетенции да надзирава прилагането на директивата. И на последно място метода за откритата координация дава възможност за разработване на най-добра практика, на водещи практики. Във връзка с мобилността, трябва да обърнем внимание на тази мобилност, на гъвкавостта. Трябва да помислим дали можем да открием някакви решения за бъдещето. Същественият въпрос обаче в действията на комисията са тези, които са най-актуални и споменах по-рано. Благодаря, казва председателя. Госпожа Рапти, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, по време на този дебат чухме някои много полезни неща. Изключително бе това, което чухме. Съгласна съм с казаното господин Серкас. Той много добре описа положението в момента. Съгласна съм също така с казаното от госпожа Харкин и бих искал да чуя отговорите на тези въпроси, но ще допълня две неща. Всяка държава членка трябва да носи отговорност за собствените си решения, но в същото време е необходимо да имаме някакви общи насоки. Например, в Гърция в момента положението е изключително осложнено. Имаме законодателна процедура, която е открита така ще бъде увеличена пенсионната възраст и ще бъде намалена сумата, на, която се изплаща за пенсия, така ще се увеличи и безработицата. Европа ни казва, че ние трябва да откликнем на определени очаквания по отношение на безработицата и ограничаване на бедността, което ще рече, че трябва да станем гадатели, за да видим в бъдещето. А, може, разбира се, да се обменят мнения между министър-председателите, да се види каква, реш... какви решения. Така че или ще ни подкрепите, или ще трябва да има пресрочни избори. Казвам всичко това, за да е ясно колко трудно е да се помирят различните становища. И всъщност търсим една формула, в която има много променливи. Можем да продължим с усилията, които полагаме, да има размяна на мнения, да се опитваме да намерим интелигентни решения. Или пък, и това го казвам съвършенно умишлено, може дори да ви прозвучи като черен хумор, но както каза един мой приятел, политически економист, трябва да предприемем решенията на Азия. Не знам дали другите са съгласни с това. Бихте ли искали да вземете думата, да се включите в дискусията, да отговорите на повдигнатите два въпроса или да се върнем към по-рано зададените? Благодаря, госпожо председател. А, искам да отправя въпрос към представителите на профсъюзите. И то е следния. Как си представяте? А, въпросите сами да се решат. Ако призоваваме за адекватна пенсия, и това е нещо, което аз подкрепям, в резултат на снижаването на пречките, нещо друго ще се обърка. А, чистите доходи по вноските ще паднат. Можем да занижим прага на вноските, но това ще се отрази на сумата по пенсиите. Имаме стратегия, която гарантира по-бедните хора, унизи, които са под прага на бедността, да бъдат защитени. Имате ли някакво предложение? Кой ще плати за всичко, ако ще снижим вноските? И откъде ще осигурим средствата? Това е първият ми въпрос. Сега втория въпрос. Той е свързан с пенсионната възраст. Съгласна съм с всички, които казаха, че не бихме могли да въведем общо европейска пенсионна възраст, което пък означава, че държавите членки би трябвало да получат някакви препоръки за мерките, които да предприемат. Хората имат по-голяма продължителност на живота. И от тук следва въпрос. Каква формула можем да измислим за всичко това? Мисля, че ясно се разбира какво е нужно. Е, чухме какво казват организации на работодателите и знаем какво мислят самонаетите. На трето място всички се спряхме на директивата и нуждата от корекции на пенсионните схеми. Искам да попитам тогава комисията какви планове е разработила. Бих искала да чуя какви са предложенията на всички, които се включиха в дебата и Кои от тях би подкрепила комисията? Председателя казва, мисля, че нашите гости са наясно с въпросите и имат по 3 минути за отговор. И да започнем с представителите на Business Europe. Ще отговоря на няколко въпроса, предвид ограниченията във времето. Най-напред въпроса за пенсионната възраст и защо ние споменаваме само увеличаването на пенсионната възраст и нищо не казваме за стажа, за броя години, които трябва да заработи един служител или работник. В моята презентация това не съм го споменала, но нашата виждане е, че първата стъпка е увеличаването на пенсионната възраст и след това държавите членки могат да предвидят мерки за увеличаване на пенсионната възраст, което ще зависи от съответните условия. Могат да бъдат введени някакви механизми за автоматични корекции, например. И другата възможност е да се разработи някаква национална рамка – по силата на която се определя някаква пътека и работниците и служителите да си изберат а, а, какво да им се приспада и за да могат да напуснат пазара на труда по-късно. Това не съм го споменавала, но това са някои от идеите. Що се отнася до преодоляването на дискриминацията по възрастов признак, при всички обстоятелства това е неприемливо е и като работодатели не е напълно подкрепяме а, това виждане. Разбира се, има най-различни работодатели, има много компании, които се опитват да предприемат нещо в тази посока. Например, има политики на компанията за подобряване на благосостоянието. Има различни политики за активно остаряване и други схеми, по линия на които се при, осъществяват проекти за различни възрастови групи сред работниците. В същото време обаче за нас е много важно да има някакво равновесие между производителността и заетостта. Това е приложимо спрямо всички служители и работници, независимо от възрастта им, за да може да се гарантира конкурентоспособността на компаниите. По другите конкретни въпроси, които ми бяха зададени, бяха зададени на Business Europe. Е, ще се спра на въпроса за преразглеждането на директивата. Аз посочих някои от е, причините. Те бяха процедурни. А що се отнася до директивата по същество, е, смятаме, че в момента не е подходящо да бъде преразглеждана, защото има няколко а, случаи поради което, ако говорим за а, преразглеждане на директивата, се цитира а, проблема, свързан с многообразието по прилагането на директивата особено по дефиницията за трансгранично, защото тълкуването е различно в държавите членки и затова трябва да се внесе по-голяма яснота в правилата, вместо те да бъдат преработвани. По въпроса за по-голямо многообразие в осигуряването на средства за пенсионните системи между трите различни стълба. Самите държави членки трябва да решат как да става това, но може да се търси по-голямо разнообразие между държавните, частните пенсии, за да се гарантира устойчивостта на пенсионното осигуряване в бъдеще. И на последно място бе попитано дали ни трябват някакви по-системни уредби за пенсионирането в Европа. Споменах правилата за несъстоятелността. това е нещо, което е неподходящо за пенсионните фондове, тъй поради разходите и себестоиността на тази услуга и състоянието на различните държави членки. Благодаря. Сега да чуем Европейската конфедерация на профсъюзите. Благодаря ви, госпожо председател. Много въпроси бяха зададени, затова ще отговоря само на някои от тях. Беше поопитано защо непрекъснато говорим за пенсионна възраст, защото има зелена книга, която засяга този въпрос петкратно. Говорим за сваляне на пенсионната възраст, без да говорим за действителната пенсионна възраст. Това е все едно да слагаме каруцата пред коня. Аз настоявам, че това е изключително важно. Действителната пенсионна възраст трябва да съвпада с нормативно определената пенсионна възраст. И трябва много да внимаваме тук. На следващо място. Тук бе казано, че не бива да преекспонираме демографския проблем. Верно, има цикличност а, в тази сфера, но искам да изтъкна нещо. В Западна Европа системите за социална закрила са създадени след Втората световна война. Тогава демографските фактори не са били благоприятни. Защо са въведени? Тогава е имало възстановяване, имало е заетост и е намерена именно тази връзка между качествената заетост, ресурсите за осигуряване на пенсиите и самите пенсии. Тази връзка е очевидна и затова ние настояваме да бъде отчетена. Бяхме попитани за равенството между половете при пенсиониране. Тук се говореше за аритметика, аз не съм сведош по тази въпрос, но в професионалния живот заплатите на жените са по-низки, по-трудно биват повишавани в длъжност. С 20% е разликата между мъжете и жените. Как тогава при пенсионирането да бъде преодоляна тази разлика. Ето това е въпроса, на който трябва да намерим отговор и трябва да действаме, трябва да предприемем нещо. А, трябва ли да прехвърлим това задължение на едните поколения? Не. Аз твърдя, че нашите системи трябва да работят, системите с различните стълбове, и а, трябва да разчитаме на солидарността, което ще рече, че хората, които работят, всъщност финансират онези, които ще се пенсионират. Тази логика не бива да я загърбваме. В противен случай преминаваме към една чисто финансова система, където рисковете са по-високи нямаме панацея, въпроса на докладчика е съвсем уместен, но не бива да обръщаме гръб на основополагащи принципи. Мога и още да кажа, но имах само 3 минути, така че за профсъюзен дятел малко говоря. Благодаря. Не, че не ми харесва да ви слушам, но имаме толкова време. Следващия оратор. Госпожа Харкин ми зададе конкретен въпрос злоупотребите с ранното пенсиониране и най-общо ранното пенсиониране. Това е един инструмент, който се използва и особено при криза. Малките и средни предприятия имат нужда и от по-възрастни работници. Ние трябва да направим всичко възможно те да не бъдат освобождавани. Ранното пенсиониране може би ще създаде е, работни места за младите, но при едно освобождаване на място там се назначава един човек, т.е. няма създаване на нови работни места. А пък много често, когато се пенсионират по-рано хората, тяхното работно място се затваря, т.е. на него не се назначава млад човек. Толкова повече, колкото повече работни места има, толкова по-възможно ще е на младите да влязат на пазара на труда. Така че трябва хората да продължават да работят до по-късна възраст. И ни е необходим а, паралелен растеж и на ефективната възраст, реалната възраст, на която се пенсионират хората и на правно определената такава. Трябва да продължим с обучението, да подпомагаме производителността, да има нарастване на заплатите, което да се основава на работното изпълнение, да има данъчни стимули, гъвкави възможности за хората, които да изберат как точно да продължат, дали частично ще работят или частично ще се пенсионират. Така че трябва малко по-творчески да се гледа на тия неща. Необходимо е поколенията да работят заедно и едното поколение да подпомага другото, така работят нещата, но има нужда и от едно разнообразие при използването на стълбовете, т.е. и трите стълба да бъдат включени, всеки да знае личната си отговорност. Не говоря само за междупоколенческа отговорност. Всеки трябва да носи товара си и тогава ще имаме един диференциран подход. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, ще се опитам този път на италиански, защото изслушах въпросите на италиански. Говорех за един метод, не за рамка. Мисля, че основното от гледна точка на Европейския съюз е, че той трябва да излезе с един набор от критерии и принципи. Нещо като списък с възможности за отмятане. От друга страна, не може на европейско ниво да се определя какво ще се случва в отделните държави членки, но може да се излезе с един призив за социален диалог. Това е записано дори в Лисабонския договор. Могат да се призоват социалните партньори, съответните си мандати и съответните институции да намерят необходимите начини да постигнат целите, да приложат критериите и принципите, които са зададени на европейско ниво към националната реалност. Та връзката между европейския социален диалог и националните такива може да бъде подсилена. Трябва да има срещи с социалните партньори, за да видим как системата може да стане по-конкурентно способна и да намалим разходите по безработицата, защото имаме много високи разходи по безработните в Европа. Може да има европейски преговори, както и национални преговори за продължаващото образование и обучение, защото по този начин можем да преодолеем този слаб модел на работна заетост сред хората на възраст 55 до 65 години. Освен това са необходими мерки за равнопоставеност на половете. По този начин ще се преодолеят дискриминацията и неравенството на полов принцип, защото такива има на работното място. И всичко това ни води към този метод или рамка. Имаме нужда от система, която да ни даде възможност в национален план да постигаме своите цели. Благодаря, казва председателката, последния гост, господин Цимерман от европейските менеджери. Искам да започна с отговори на въпросите. Попитахте кой ще плати пенсиите в бъдеще. Ключа към проблема за финансирането е на пазара на труда. Задължително е повече хора да намерят заетост и като представител на организация, чието членове успяват да работят добре на работното си място, трябва да кажа, че не са ни необходими каквито и да е работни места, а качествени такива, където има добро заплащане, за да може да се финансират устойчивите пенсии. В противен случай няма как да ги финансираме. Това ме води до въпроса за пенсионната възраст. Има ли конфликт на интереси между младите и възрастните служители? Съгласен съм с казаното от госпожа Болозинскис. Според нас Ранното пенсиониране всъщност води до една огромна тежест върху цялото общество, дори върху по-младите служители и това не подобрява възможностите им за намиране на работа на пазара на труда. Така че трябва да се пробират различни методи. От една страна увеличаване на шансовете за младите служители, от друга страна увеличаване на пенсионната възраст. Има ли дискриминация на базата на възрастта? Да, и очакваме Европейската комисия да използва лостовете, с които разполага, за да се бори срещу такъв вид дискриминация. В случая не става дума само за старите, срещу които има дискриминация, а и младите служители, особено що се отнася до изисквания за минимален стаж за придобиване на пенсионни права. Съгласен съм с казаното от господин Ман. Това, че при създаването на професионалните пенсионни схеми трябва да се държи на запазването, на задържането на служители. Тоест, ако има една стабилна заетост, и едно желание от двете страни тези трудови правоотношения да продължават, а, то тогава имаме и по-стабилна система и не може да се налага на сила на двете страни гъвкавост, когато негъвкавите отношения работят добре за двете страни. Благодаря, казва председателката, благодаря за вашите изказвания за стратегическия дебат, един дебат за публичните финанси и пенсионните възрасти в държавите членки. Всичко това, разбира се, е много важно. Докладът на госпожа Ойма Ротен а, отново ще бъде разглеждан на 22 ноември. А, ще имаме първи вариант на нейния доклад. И тогава ще имаме също експерти от страна на социалните партньори. И така стигаме до 17-та точка от дневния ред. Госпожа Моран връща ли се всъщност? Преди да започнем, искам да знае дали тя ще се върне. Чисто и просто, защото искам да се върнем на въпроса, който в началото на тази сесия бе повдигнат. Става дума за измененията на доклада Зимер. Е, Част от координаторите не са били тук при предишното заседание, миналия четвъртък. Заместник председателя на комисията ме заместваше, защото ме нямаше. Мисля, че Явно има някаква обща амнезия сред всички ви или на мене нещо ми е станало, но мисля, че има амнезия. Има споразумение между Комисията по женските въпроси и Комисията по работната заетост. И се дава една възможност за разпределение на мандата. Това бе предоставено на докладчиците в сянка, на координаторите като информация и това точно обсъждахме на 9 септември. И сега вие пак сте говорили по този въпрос. Така че, моля ви да си спомните. Докладчиците сянка може пък да не са били тук и затова не знаят, ако са отсъствали добре. Но всичко това е описано в протокола. И в протокола пише, че ние се занимаваме с бедността, комисията по правата на жените се занимава с женските въпроси. Така че нещата бяха съвсем ясни. Ясно разделение. Бедност, жени. Така че за първи път, ето, постигаме отлично споразумение за това как ще си разделим работата и сега изведнъж ви искате да се върнем назад и да преобърнем всичко. Малко съм ядосана, защото голяма част от измененията не спазват това разделение на компетентностите на двете комисии – Подписани са дори от самите докладчици в сянка тези предложения за изменения в две от групите. Така че ще се обърна към тези докладчици и ще ги помоля. Или отново да подадат тези предложения за изменения към комисията а, за правата на жените до 9 декември, или пък да подадете устни предложения за изменения, които писмен вид ще ни изпратите преди това, за да ги сметнем за допустими, ако отговарят на изискванията. Така че на френски или на английски, моля, направете го. Това са предложенията, които правя аз. Господин Саркас, имате една минута. Oui, Благодаря, госпожа председател. Ясно е, че ако говорим за а, разпределението на въпросите за бедността е при нас, е, ако разглеждаме конкретни изменения координаторите е, ги внасят индивидуално. Аз съм съгласна. Председателката. Да, ще проведа е, заседание с докладчиците в Сянка. И така, още едно заседание. Сега преминаваме към точка 18, продължава да казва председателката. Но погледнете правилата и помислете дали не трябва да се пренапишат измененията и да се а, внесат в комисията ФАМ. Единственото нещо, което искам да ви помоля е да а, ги а, съгласувате. А, а сега се извинявам, казва председателката на нашите гости. Ние малко изоставаме от графика, от плана. Сега има едно представяне на предложенията на Европейската конфедерация на профсъюзите за изменението на благодаря, аз съм френски синдикалист и много добре разбирам, че въпросът за пенсионирането е, е тежък, отнема много време, особено и в е, моята страна. Тук има една брошура, която аз представям. Ще се опитам да бъда кратък, тъй като вече навлязохме във времето, което беше предвидено за нас. Това е едно проучване, което беше извършено от Европейската конфедерация по промените, климатичните промени. Това беше едно много успешно проучване и беше представено много успешно в организациите на ООН, като Малти, програмата за развитие на ООН. Промените в климата създават много повече неравенство между регионите, както и вътре в отделните региони. И това ни дава обща база за работа заедно с неправителствените организации е, е, във връзка с, с е, синдикалните платформи. Не може да се решават проблемите на климата без връзка с социални въпроси. Това беше първия ми коментар. След това проучването беше извършено с оглед на разрешаването на проблемите на промишлените стратегии. Това е едно широко проучване в различните отрасли. Работихме с други синдикални федерации. Искам да кажа, че намаляването на емисии на въглероден диоксид наистина е голямо предизвикателство. Това, което трябва да отчитаме, че това е едно предизвикателство както за днешния ден, така и за в бъдеще, така че всички всички технологии и инвестиции ще бъдат свързани с предизвикателството за намаляване на емисии на CO2. Това включва всички политики, всички работни места и по-специално има някои промени, които ще бъдат необходими някои, ще трябва да се създадат някои нови работни места, което пък е свързано с образованието, квалификацията и предвиждането на потребностите от определени работни места. И на тази основа ние разгледахме някои основни неща, които би следвало да бъдат взети предвид. Едно от основните неща е онова, което можете да видите в брошурата. Разгледахме електричеството, имате документа. Разгледахме също така стоманодобивната промишленост, химическата промишленост, циментовата, алуминиевата промишленост, стъклодобивната промишленост, рафинерии, автомобилостроене, минерали, изолационни материали и така нататък. На базата на тези отрасли се опитахме да видим какво трябва да бъде направено. Независимо от отрасъл, е, проучването показва, че проблема е значителен в глобален мащаб. Въпросът за растежа ще бъде значителен, както и потребностите, човешките потребности. Трябва да видим какво се прави, за да се удовлетворят е, тези потребности. Защо казвам това? Едно от основните е, предизвикателства на Европа, свързани с глобалния растеж. В 2050 година е, ще има 9%. Е, така че Европа трябва да отговори на основните технологически предизвикателства. Ние трябва да разгледаме въпроса също така за изтичането, за прехвърлянето на високовъглеродни производства в трети страни, което а, може да доведе до по-големи а, количества CO2. Например, ако вземем циментовата промишленост, това е една промишленост с ниска принадена стойност, това е стока, която се пренася, да кажем, с кораби е, основните мултинационални компании се изнасят. лафарше в Китай. Тоест има едно пренасочване, което довежда до по-високи емисии на е, въглероден диоксид поради прехвърлянето на е, производства в трети страни. Виждаме, че това е проблем с изнасянето на високо въглеродни производства извън Европа и тук се създават едни различни структури. Към това се добавят последиците от финансовата криза и възможностите за това да се разкрият проблемите на индустриализацията в развиващите се страни трябва да разгледаме възможността ни да отговорим с научно-развойна дейност и с средносрочна и дългосрочна политика. Това е една много интересна седмица. Утре комисията ще представи своята дългосрочна програма в близките седмици, по-точно в началото на декември, ще се проведе съвет по енергетиката. Следващата, седми, следващата година през февруари ще има среща на високо равнище по енергетиката, да се види дали економиката на Европа ще може да отговори на проблемите в този отрасъл. Това са високо интензивни а, е, а, е, и енергоемки сектори, в които следва да се, про, да се правят а, е, е, задълбочени изследвания. Не можем да продължаваме да повтаряме, че е, малкото е красиво. Инвестициите са много високи. Е, тук има вълни, но това е отделна тема. Не може да се реагира по един и същи начин. Ако искаме да реагираме на проблема, свързан с развитието и с поддържането на економическото развитие на Европа. Трябва да отдадем необходимото значение на тези проблеми и трябва също така да дефинираме и технологичните а, кошници с проблеми, необходимо е европейск, да се създаде Европейска агенция за стандартите. Разгледахме също така директивата РИЧ, за да се види какво може да се направи за е, прехвърлянето, изнасянето на високовъглеродни производства. Това е много важно за нас. Когато разглеждахме директивата РИЧ и предложението за проследимост, е, тежестта на доказателството и така нататък и така нататък, стигнахме до заключението, че се намираме в началото на един процес, който трябва да се разшири и да обхване цяла Европа и целия свят. Тук има два основни въпроса. Процесът по директивата РИЧ е само началото. Колкото повече развиваме сложни технологии, толкова повече ще е необходимо да развиваме и възможността за проследимост на неравенствата, на, социално равнище, на равнище права. Това е нещо, което трябва да разгледаме, защото не бихме желали да има много големи отклонения и изкривявания по пътя към напредък. В научно-изследователната сфера ние разглеждаме стоманодобивната промишленост, необходими са ни технологични проблеми, които следва да бъдат разработени. Необходимо е да имаме междубраншово сътрудничество. Това е много добре отразено в проучването, особено във връзка с за олавянето и складирането на въглероден двуокис. Може би няма да се съгласите с принципа, но Китай, Индия и Штатите влагат милиони за проучването на този проблем и а, мога да кажа, че енергийните а, нужди на света са колосални не става дума само за управляване на а, запасите, може би даже нямаме необходимите запаси. Следователно трябва да намерим решение на този въпрос. Въпросът за а, а, улавянето и складирането на въглерод <clears throat> е обект на проучвания в Германия. Въпросът е много сложен, много сериозен, тъй като ние разглеждаме въпроса за устойчивостта и на използването на изкопаеми горива. Необходимо е да постигнем едно добро преминаване, един добър преход има редица фактори, които следва да се вземат предвид. Е, в Европейската конфедера... конфедерация имахме е, един е, форум за също така възобновяемите източници на енергия а, и други а, проблеми. Ако искаме преходът да бъде добър, трябва да вземем предвид тези въпроси, които ще дадат възможност за създаване на по-висококачествена работна заетост в Европа не е гаранция, че ще имаме повече работни места в Европа. Това, което е важно, е, че 80% от енергията от вятъра се произвежда в Китай. Ние като синдикат разглеждаме сме разгледали този въпрос и работата там е толкова опасна, че не може да се работи по-дълго от а, а, три седмици. Фото фотоволтаичните панели се провеждат в Китай. Нямам нищо против Китай, но трябва да се види при какви условия се прави това и а, как се осигурява квалифицирана работна заетост. А, по въпроса за енергийната ефективност, потенциала за енергийната ефективност е голям, особено в сферата на строителството. Казах това в групата на зелените. Създаването на зелени сгради означава, че ние спазваме повечето правила в строителството. А, има в строителството съществува корупция, пране на пари и осигуряването на висококачествени работни места в строителството следва да бъде свързано с висококачествената работна заетост. Трябва да имаме и рамка за социален диалог. Това е много важно. Ние сме в такъв период, че Европа следва да постави условията за развитие, стандартите, проследимостта. Ние поискахме комисията да направи това. И а, ние се опитваме да осъществим засилен диалог и ще се радваме, ако парламента може да се присъедини към нас за да може да тези въпроси да се решават и с представители на промишления сектор. Това е много важно за един гладък преход и за създаването на по-добри работни места, с по-високо квалифицирани места. Необходимо е да имаме повече зелени места, повече проследимост и отново това ме навежда, ме води към директивата РИЧ ние можем да преминем от рич към нанотехнологиите и да видим, че има разпространение на едни а, сложни продукти. Това е много важно за определенето на работните места. А, климатичните промени, използването на нови технологии е част от този процес и необходимо да разгледаме всичко, което е необходимо да се направи технологии в тази сфера. След това разглеждаме въпроса за възобновяемите източници на енергия, биоенергия. В автомобилостроенето виждаме, че е необходимо да се водят преговори по, разби... по развитието. Има сложни преходни периоди във връзка с, с автомобилните мотори, хибридните мотори. Може би ще има една междинна фаза, която ще отнеме много време. Може би ще има нови авто, фактори в автомобилостроенето. Европа следва да осъзнава каква е ситуацията във връзка с въглерода във всички държави членки. Когато беше произведен, беше представен пакета за въглерода в 2008 година, се представи единст, се представи ситуацията, енергийната ситуация и сплутеността. Ние видяхме примера с Пълша. Трябва да видим как какъв отклик ще получим във връзка с, с този въпрос. Например, като една държава, която разчита 80% на въглерода за, да, за своята енергетика. И отново а, финансовата помощ и сплутеността са много важни. Това бяха някои от въпросите. Опитах се да бъда кратък, макар че може би не бях. Благодаря за това изложение. Смятам, че бе много полезно за членовете на комисията, защото ни насочва към същината на въпроса. Само съжалявам, че не всички членове на комисията присъстват за да чуят за тази стратегия и начините, това, което разработваме на практика, да го приложим, на теория, да го приложим на практика. Мисля, че ще просрочим малко времето. Председателя се обръща с молба към преводачите. Госпожа Шрёдер. Благодаря за това изложение. То е продължение на нашето обсъждане за работните места, когато обсъдихме много от тези въпроси, по-конкретно рамката за провеждане на един диалог. Ние съвсем конкретно казахме, че има добри примери В Штатите Организациите за опазване на околната среда се опитват да прилагат една успешна стратегия за промяна и би било хубаво да на някои елементи. Някои от тях са отразени и в този доклад. Другото важно нещо в този доклад се състои в това да не се ограничаваме само до новите отрасли, а да включим всички отрасли. По-конкретно обучението, допълнителната подготовка и придаването на по-голямо значение – на това служителите да не бъдат загърбани, когато имат богат опит в определен отрасъл. Стана дума и за енергоемките отрасли. Има такива производства, в които се правят опити да се ограничи енергоемкостта, например, в стоманодобива като намерението е да се произвежда стомана с ползване на по-малко електроенергия. Като замисълът е да се произвеждат изделия от стомана по този начин и в същото време да се ограничава потреблението на електроенергия. Това е въпрос, който може да бъде доразвит. В Германия, например, провеждаме разговори с профсъюзите с една нова работна група от сферата за производство на стъкло за постигане на енергоефективност, енергийна ефективност. Бе отбелязан висок ръст в производството и бе осъществен преход към производство с ниски емисии на въглероден диоксид. Това ползва и традиционните отрасли. Има много важен елемент в доклада, именно правото за квалификация и допълнителна квалификация във всички сфери. Такива възможности съществуват във всички отрасли и според мен тук е и ролята на профсъюзите. Госпожа Стайнрук, след това ще взема думата, казва председателя. Да, съгласна съм с казаното от госпожа Шротер. Искам да благодаря на Европейската конфедерация за този важен доклад посветен на една тема, която се нуждае от широк дебат. Трябва да се вгледаме във всеки отделен отрасъл. Като активен член на профсъюзите, аз проследявам промените в автомобилостроенето и химическата промишленост в моя район. Доста разговори съм провела за политиката за бъдеще и преодоляване на конфликтите и се радвам, че профсъюзите правят съвършено ясни предложения за бъдеще. Този процес на преструктуриране трябва да бъде придружен от подкрепата на работниците, от програми за подготовка и преквалификация, условия на труд, Групата на социалистите и демократите води активни разговори по разработване на един доклад за зелените работни места и ще се включим с тези идеи в дебата. Има конфликти на интереси, на които ще трябва да обърнем повече внимание – с това ще приключа за сега. Благодаря, казва председателя. И аз искам да направя няколко бележки. На първо място за Китай. Не можем да подценяваме значението на това. Не можем да кажем, че панацеята са зелените работни места. Често забравяме да казваме, че този вид работни места трябва да са достойни. А китайската стратегия не залага до толкова на съответствие с международните споразумения след Копенхаген. Ние трябва да сме и конкурентни в тази битка. И а, условията, при които се работи там, могат да бъдат проблем за еколозите. Втория въпрос е свързан с обучението. Смятам, че когато погледнете нещата по места, без да мислите за съобхватната енергийна стратегия, а по-скоро за обновяването на домовете, на жилищата, ще видите, че има и много малки предприятия – И именно тук а, няма мобилизиране на усилията, които, което прече на мултиплицирането на ефекта от инвестициите. Третата ми бележка е свързана с въглеродните емисии. Вие сте прави в това, което казвате в доклада, но не споменавате въглеродните квоти, за да можем да променим поведението, за да ограничим енергийното потребление с 20%, трябва да отчитаме и ценообразуването. Това би било полезно. Това, което ме впечатлява обаче, че ако увеличим цените за електроенергията, това ще се отрази на доходите на домакинствата, тъй като най-бедните сред тях ще понесат удара от цените, увеличените цени на електроенергията. Добре, тогава как можем да насърчим хората да променят поведението си, без същото време да привнесем социално неравенство? Бихме ли могли да помислим за някаква формула, която да осигури в равновесие? И на последно място, тъй като сте тук, бих искала да ви попитам за въгледобивните мини и несъвместимостта с онези които работят в Германия и Испания и не са печеливши и се нуждаят от държавни помощи. Комисията предлага през 2014 година да бъдат взети мерки. Някои други държави членки предлагат 2018 година за тяхното закриване и се включват в дебата, така че бих искала да получа малко по-ясна информация. Затова имате думата. Благодаря ви за вашите въпроси. Нека кажем нещо ясно за официалната информация. В нашия доклад ние говорим за това да планираме за работните места в бъдещия. Ако се занимаваме с прогнозиране, е хубаво да предоставим ясна информация на потребителя. В Зелената книга се споменава следния проблем. Така наречените зелени работни места не биват да се използват за затрудняване на достъпа до пазара на труда. Т.е. той не трябва да става по-уязвим. Не би трябвало да има някакво стълкновение между зелените работни места и останалите. Мисля, че ОСР излезе с едно проучване преди няколко седмици в което се отчитат инвестициите, но в бъдеще именно зелените отрасли ще бъдат решаващи. Трябва да имаме капацитет да осигурим този ръст. Говори се за възобновяеми енергийни технологии, за нови технологии, които биха могли да осигурят един потенциал, но това все още не се е случило а, старите работни места ще бъдат засегнати, ако това стане. И се, тук се крие опасността. Можем да създадем социално напрежение между старите и новите работни места. Може би тук се намесват и въпросите на маркетинга, но в крайна сметка можем да постигнем а, нежелан, нежелан резултат. Можем да създадем една динамика, която не целим. А, по-скоро може би трябва да говорим за това старите работни места да позеленеят в преносен смисъл, т.е. трябва да се постигне някаква промяна и да мислим за бъдещето. А, Бългийското председателство се зае с този въпрос за създаване на една рамка, да планираме за преструктурирането в бъдеще, за което ни трябва нов инструментариум, да помислим как да постигнем тази цел и да се подготвим за бъдещето. Трябва да отчитаме економическите и социалните последици и затова аз по-рано казах, че трябва да работим съвместно с НПО-тата по ценообразуването и енергетиката. Нещо, което тук не е споменато, но ще, през декември ще има заседание на съвета държавните глави ще се съберат на 24 февруари да обсъждат енергийните въпроси. На 24 ноември председателството ще организира една конференция и трябва да използваме всички тези възможности по-високите енергийни цени за бедните във всички държави членки могат да породят проблеми. И цената на иновацията също може да се окаже проблемна. Говорим за енергийна защита, но тук трябва да разширим тази закрила и трябва да се проведе един много сериозен а, дебат по ценообразуването. Минавам на въпроса за въгледобива и преходните мерки. Сега говоря като профсъюзен деятел все пак трябва нещо да кажа, толкова въпроси бяха повдигнати. Един френски политик в такива случаи казваше от... отговора се съдържа във въпроса, но така или иначе тази сфера е доста, доста уязвима и е трудно да се намери решение в краткосрочен план. По-скоро трябва да се съсредоточим върху средносрочните решения. Що се отнася до въгледобива, в момента има едно предложение, което предвижда а, енергийна политика за Европейския съюз, която да отчете принципа на солидарност. В противен случай ще се породят проблеми. Водихме разговори с комисаря Круз по либерализацията на енергийния пазар. Виждаме какво става на пазара за природен газ. Трудно е да се бъде да бъдат преодолени проблемите в а, този сектор. Трябва да се използва капацитета за научно-развойна дейност. Това е част, част от а, новата насока в енергийната политика. Необходими са дългосрочни инвестиции, но финансовите пазари не са заинтересовани от това. Трябва да помислим по какъв начин да привлечем финансови средства. А, има и цикличност в тази а, е, сфера и това ни засяга особено силно на фона на кризата. Председателя казва, че ние ще се вдъхновим от това, което чухме. И така приключваме с утрешното заседание. Благодарим и на преводачите. На 8 и 9 ноември ще заседаваме отново.